Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, let us take a seat. Седне, е, господа е, е, и дами, госпожи и господа, заемете местата си е, да започнем след обедното си заседание с кратка информация за някои последни събития. А, в а, комисията за научни изследвания и енергетика и промишленост. Итре, моля ви, за ред и тишина, госпожи и господа, заемете места. Предпочитам да останете в залата, не напускайте, но ако решите все пак да останете, заемете местата си. И така, добре дошла, госпожо комисар. Аз още веднъж ще ви приветствам след 5-6 минути, защото, както казах по-рано тази сутрин, Постъпила е допълнителна информация, която трябва да ви сведа за две особено важни актуални събития. Първо, това е съвместна проява на нашата комисия и на Комисията по външните работи. Е, на 31 март е, конференция посветена на изграждането на е, основан на знания европейски е, съседен на Европейския съюз регион, т.е. както южните нам съседки, така и източните. Разговорът бе равномерно разпределен по време между е, двата съседи нам района, преди тяхната специфика. Е, проявата се състоя с съдействието на Европейската комисия и съвместно бе организирана от ИТРИ и АФЕТ. Госпожа Марите Зейле, е, министър на Латвия е, на образованието и науката от името на съвета, е, присъства комисар Моедас от Европейската комисия също. И двете заседания на проявата бяха насочени към въпроса за научно-изследователската и развойната дейност като основни двигатели на социално и економическото развитие. Отдадени се отлична, е, е, уникална би казал, е, възможност да обсъдим, да, да говорим за така наречената научна дипломация или дипломация на науката, доколкото всъщност говорихме за външно-политическото измерение на научните изследвания във връзка с Хоризонт 2020 участието на Европейския парламент, на националните законодателни събрания от съседните нам страни, външно-политическата служба на комисията и председателството на съвета. Госпожа Тоя, заместник председател на нашата комисия, също присъства. Моля ви, Патриция, госпожо Тоя, да споделите своите впечатления от, от тази проява. Имате думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратка. Бих искал да споделя с вас някои идеи и най-вече как по-ефикасно бихме могли да използваме е, този инструмент. Първо, благодаря на нашия председател и на председателя на Комисията за външните работи за инициативата да организират проявата с участието на съвета и на комисията. Аз смятам, че усилията на комисията в подкрепа на научно-изследователската дейност в съседните на Европейския съюз страни, на юг и на изток, Знаем, е, че обстановката в е, тези страни е сложна, но тези усилия на комисията са значими, е, сключени са партньорски договорености, пряка подкрепа се осигурява 95 милиона евро от седмата рамкова програма за научни изследвания са освоени по линия на, на много проекти в съседните на Европейския съюз страни за стимулиране на, на новаторството и развитието. Като се започне от изграждане на институциите през е, усилия за опазване и поддържане на мира, изграждане на капацитет, е, усъвършенстване на законодателната дейност, новаторство и економически растеж и да е, и свързаното всичко това обучение. Е, украински министр присъства на нашата среща, представители от е, средиземноморските страни, на високо равнище, на, на високо външно политическо равнище и така добихме една обща представа за полаганите от Европейския съюз усилия. И разбира се, трябва да видим как всичко това се съчетава с нашата външно-политическа стратегия. Разбира се, научните изследвания сами по себе си са нещо много важно, но придобиват още по-голямо значение на общия фон на нашите стратегически цели по отношение на един район, който изпитва сериозни проблеми. Интересно е към, към тази международно-политическа обстановка да се подходи от гледната точка на научните изследвания като политически инструмент. И, и бихме могли по, по-съзнателно, по-целенасочено -по да прибягваме до този инструментариум. Изказаха се изтъкнати е, гости. Та, отново да кажа, тази инициатива на нашия председател и на господин Брок от Външно-политическата комисия е много навременна и според мен има бъдеще. Те първа, според мен, ще имаме повод да разговаряме по този кръг от въпроси във връзка с доклад, мисля, при тази есен за международните отношения и изследователската дейност, научно-изследователската дейност. И към научно-изследователската област могат да се споменат редица важни, интересни дисциплини. Енергетика, индустриализация, информационни и съобщителни технологии, и то не само в промишленото производство, а и най-широко. Аз мисля, че можем и за напред да взаимодействаме с Комисията за външните работи. Така че научните изследвания да се превърнат в инструмент на външната политика. И за преодоляване на предизвикателствата във външно-политическата област, пред които сме изправени по-настоящем. Когато докладът се превърне в известие на комисията, ще можем да проведем съвместни разисквания с колегите от АФЕТ. И ще видим как бихме могли да се впишем в изпълнението на тази европейска стратегия, тъй като в заключение, ако ми позволите, бих казала, че нашата комисия доста работи но някак си нейната работа не се вписва в стратегическия контекст. 16 съседни страни с е, различни приоритети. Е, и научно-изследователската област е, може да изиграе много полезна, значима роля. Благодаря. Благодаря ви. Е, и няколко думи е, е, за състоялата се среща на работната група по цифровия съюз на 26 март. 15 е, тима членове на нашата комисия участваха и е, ви приканвам все така ентусиазиран да се включвате в работата на работната група, така че тя да се превърне в един генератор на идеи за цифровизацията, за цифровия съюз и неговото бъдеще. На първата среща в началото отделихме време за организационни въпроси, за насочване на, на дейността ни, като приехме да съсредоточим вниманието си изключително върху нашите прерогативи на на нашата комисия. Създадохме направляваща такава група, която да изработи програма за останалата част от годината. Даже тази сутрин тя заседава. Организационната схема така наподобява това, е, което сме приели за работната група по Хоризонт 2020 организация, доказала се на практика. Е, след което Роберт Мадлен е, от Генерална дирекция на Европейската комисия е, за комуникациите, за връзките, присъства и разговаряхме относно цифровия съюз. На 6 май се очаква комисията да публикува своя стратегия за единия цифров пазар. На слова не е, не е окончателно определен. Но до края на месец юни е, ще получим първите отзиви от Европейския съвет. Така че през първото полугодие е, предстои да се развие един важен процес на политически изявления от страна на Европейската комисия и на съвета относно цифровия пазар. И вече от наша гледна точка на Европейския парламент е необходимо да настояваме за високо амбициозна програма именно за съюз, не просто, не просто за пазар, не просто за цифровизация на економиката. И на, на ваше разположение ще е, бъде разпространено е, резюме, е, информация, а идната среща на работната група е насрочена за 26 май. Така, с това бяха информационните въпроси. Сега по дневния ред 13-та точка. Първа 13 е отлично число. Структуриран диалог Европейски парламент, Европейска комисия и размяна на мнение с госпожа Алжбета Бенковска, комисар за вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия. Добре дошла госпожа Бенковска, не за пръв път в Европейския парламент. Вие е, е, сте била и заместник министър-председател на Полша и в това си качество сте посещавала Европейския парламент. А сега е, въпросът на дневен ред е, е много, много важен. на за индустриалната политика. Е, и ако Надявам се да, за, на това да, да посветите своето изказване, госпожа комисар. Но разбира се, е, на всичко, което според вас е важно е, за вътрешния пазар, за МСП, Предлагам да процедираме така е, с ваше встъпително изказване, да кажем от десетина минути, без особено строг времеви регламент, след което ще помоля нашите координатори на политическите групи да се изкажат е, за по три минути. След това ще ви дам думата, госпожа комисар, да коментирате изказванията и оттам нататък всички колеги, членове на комисията, проявяващи интерес за по минута, ще се изкажат и накрая ще приключим с, с ваше изказване отново, госпожо Бенковска. Имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, тъй като за пръв път, впрочем, благодаря ви за поканата, но понеже за пръв път а, ще разговаряме по моя портфейл тук. Аз ще се опитам накратко да ви запозная с него, а и с главния въпрос, с който се занимавах през действително много натоварените последни 6 месеца. С моите служби аз се включих в всички инициативи по двата основни документа, приети от комисията до сега, именно плана за стратегически инвестиции е, и е, стратегията за енергийния съюз и предстоящия единен цифров пазар. На всичко това накратко ще се спра. Та, що се отнася до ЕФСИ, Европейския фонд за стратегически инвестиции, моята главна роля и цел е, по-настоящем е, е да отговорим на въпроса за включването на индустриални проекти по, по ЕФСИ, т.е. за производствени мощности, не само за инфраструктура, неща свързани с енергийната ефективност, например, на промишленото производство. Е, по-нататък, през февруари месец комисията прие пакета за енергийния съюз, който предвижда по-нататъчно изграждане на вътрешния енергиен пазар, подобряване на достъпа до достъпна за всички е, енергия и осигуряване на възможности за повишаване конкурентоспособността на икономиката. Междувременно ще публикуваме и пакета за единния цифров пазар. Всъщност, цифровата економика почти изцяло съвпада с реалната економика. Няма, няма, няма да има, според мен, скоро разлика между единен пазар, най-общо, и единен цифров пазар. И аз си давам сметка за значението, което вие отдавате на, на този въпрос. Аз самата е, съм разговарял много с е, стопански дейци и знам е, каква неотложна необходимост според тях е цифровизацията на промишлеността. И <clears throat> трябва да признаем, че цифровизацията на стопанската дейност в Европа е доста ограничена. Първо става въпрос за затруднен достъп до технологии и до финансиране с сериозни диспропорции между различните отрасли е, и държавите членки. След това технически препятствия, въпрос на, на е, оперативна съвместимост. След това е, расте недостига на квалифицирани кадри в тази област в Европа. Тази година се прогнозират близо половин милион незаети вакантни места е, на пазара на труда е, в Европа е, в областта на информационните технологии. И на четвърто място твърде много стопански дейци се натъкват на нормативни затруднения в опитите си да разширят своето присъствие в Европа. За постигане на индустриална конкурентоспособност най-вече би трябвало да Работим по големите информационни масиви и стандартизацията. И тази есен ще представим един много важен за мен документ, именно общата пазарна стратегия, на, на единия пазар на стоки и услуги. Няма повече основания стоките да бъдат разглеждани отделно от услугите и обратно все по-често стоките и услугите представят един пазарен пакет, предлаган от даден доставчик. По-нататък взаимно признаване и стандартизация, премахване на препятствията пред навлизането в най-конкурентоспособните отрасли, защита на интелектуалната собственост, обществени поръчки и повишаване на правната сигурност. Когато излезем със своята стратегия, е, ние ще предложим това, което според нас е най-ефикасно. Вероятно ще трябва да се приоритизира. Но аз държа предложението ни е, да бъде максимално конкретно макар и диагнозата да, да се основава на обширна пазарна информация. Понякога правилният подход ще бъде нормативният, макар че аз не го поставям на първо място. Често, вероятно, други решения биха били по-ефикасни. Например, разполагаме с Европейския економически семестър, с, с този процес. Е, таз годишните препоръки по семестъра, към отделните страни ще бъдат публикувани след е, идния месец. По-нататък обществените поръчки. Двете нови директиви следва да бъдат транспонирани и прилагани. Аз смятам, че обществените поръчки определено са механизъм, инструмент особено за укрепване на МСП. По-нататък, е, накратко, но все пак ние имаме отношение към е, работата по е, търговско-инвестиционното партньорско споразумение с САЩ, което представя според нас уникална възможност, както за Европа, така и за Съединените щати. Важното за мен от, от моя гледна точка и във връзка с обществените поръчки, например, моят, моят приоритет е реципрочността. Това е, това е главното. Трябва да се впише категоричен ангажимент на американската страна да отвори е, сектора на обществените си поръчки за е, европейски участници. Както ще направим и ние, разбира се. Но, но е, реципрочността определено е, е задължителна. Аз високо ценя ангажираността, която проявява вашата комисия в работата по резолюцията на парламента, посветена на е, това споразумение. По-нататък отбраната. Знаете, че е, обстановката се влушава, гледна точка на сигурността. Отбранителната промишленост е солидна, огромна част от, от нашата промишленост. Е, ние ще насочим вниманието към подготвителни действия <coughs> по научните изследвания, свързани с общата политика в областта на сигурността и отбраната. За пръв път Европейския съюз ще може да подпомага изследвания в областта на военната, на бойната готовност, извън хоризонт 2020. Аз ще съдействам за създаването на група на високо равнище. За тази цел групата ще работи по стратегическата перспектива е, отвъд е, е, тази текущия финансов период. Надявам се на вашата подкрепа в това отношение. Ще работим и по оценката на двете директиви в областта на отбраната, като позицията ни ще излезе следващата година. Сега, е, мисля и, и се надявам, че, че споделяте моето мнение, че е, промишлеността е нещо важно за Европа и че промишлеността може и трябва да бъде в центъра на економическото оживление, на, на економическото възраждане на Европа. И ние нерядко не си даваме сметка за този европейски потенциал. Е, Европа все още е световен лидер в автоматизацията, в е, е, космическите апарати, в <clears throat> промишлената химия и прочие. Световен лидер все още в тези области и, и ние някакси не си даваме сметка колко е важно е да дадем рамо на европейската промишленост. Тук, разбира се, главното са капиталовложенията и конкурентоспособността. И тук не става въпрос чисто и просто за промишлено производство. Нали, съвременната промишленост не може да мине без услуги. В някои промишлени отрасли до 70% от отрасъла се падат на услугите. Новият подход към промишлеността определено трябва да заложи на това. Главната цел на нашата промишлена политика когато я формулирах за прав път е, е, на заседание на съвета по конкурентоспособност е, през месец март, тогава се състояха разисквания през месец юни, ще изляза с ново становище, но приоритетите са три. Първо, подпомагане на европейските предприятия да се интегрират в европейската и световната е, верига на стойността така трябва да се подходи от гледна точка на, на е, добавенето на стойност. На второ място е, цифровизация и ресурсна ефективност. И в тази връзка можем да се върнем на енергийния съюз и на единия цифров пазар и най-сетне подобряване на стопанската среда и насърчаване на предприемачеството. През, през месец юни е, ще публикувам списък на мерките, които са в ход или предстои да, да бъдат е, задействани. И аз мятам, че е, ефикасното прилагане на, на действащите актове е не по-малко важно. Аз е, знам, че трябва да се предприемат нови инициативи, но това, което вече е прието, трябва да се наложи. на предстоящия съвет по конкурентоспособност, впрочем ние с предстоящото люксембургско председателство през втората половина на, на тази година вече работим за вдъхване на нов живот, така да се каже, на този формат на съвета. Тоест, работи се през месец юни е, ще изляза с този списък е, на мерките. И оттам нататък в рамките на единия цифров пазар, е, на стратегията за единия цифров пазар и на пакета за него ще има силно, така да се каже, индустриално присъствие. Така, що се отнася до малките и средните предприятия, благодаря на вашата комисия за убедената подкрепа за Косме, за акта за малките е, предприятия, Хоризонт 2020. Благодаря особено господин Дебека и на господин Ница е, за наскоро излезлия доклад за възможностите, е, които зелената економика, така наречена, представя на МСП. Подобряване на нормотворчеството, това за мен е, е много важно. В случая е, критерият пригодност на новото законодателство за МСП е все така първостепенен критерии. И работа на държавите членки е да не натоварват малките и средни предприятия с прекомерна регулация. И това трябва да се превърне в обща европейска практика. И още и още. Портфейлът ми е доста обширен. Няколко думи за е, космическите изследвания. Или космическата политика. Е, нов ресор, който е добавен към, към моя портфейл. Иначе тук става въпрос за изследвания, за промишлена политика и за флагманите на, на Европейския съюз в това отношение Коперник и Галилео. В областта на научните изследвания целта ни е Европа да бъде технологичен лидер и да е независима в технологично отношение. Това е приоритетен въпрос. Е, работим тясно сътрудничество с Европейската космическа, с Европейската отбранителна агенция, за да формулираме колкото се може по-скоро, ако успеем, един списък критични, съществени технологии, които трябва да бъдат освоени от Европа. И ще работим в тясно взаимодействие с държавите членки за гарантирането на един по-последователен подход към научните космически изследвания и съответния технологичен трансфер. Миналия месец декември на, на, на, на съвета с участието на Европейската космическа агенция се взеха важни решения за е, изграждането на европейски космически центрове, на, на стартови площадки. Е, После трябва да се развива вътрешен пазар на космически стоки и услуги и е, да търсим пробиви на международните, на външните пазари. Миналата година излязохме с проекто директива за разпространението на спътникова информация. Това е първа космическа директива, така да я наречем, е, чиято цел е да създаде е, еднообразна нормативна уредба в Европейския съюз е, в тази област. Е, Текстът е в ръцете на съзаконодателите. Е, аз тук е, държа благодарност на госпожа Крел и на, и на вашата комисия за оказаната междувременно подкрепа. Коперник. Е, работната програма за тази година по Коперник е одобрена. Две изстрелвания, два пуска са предвидени е, за тази година. Разбира се, критерий е, за успеха е освояването от страна на потребителите. Можем да се похвалим с растеж на, на числеността на потребителите и е, нарастване на обема е, на данните. Е, работим по известие посветено на големите информационни масиви, тъй като това вече се очертава като известен проблем. Готвим споразумение с трети страни за ефективно разпространение на спътниковата информация. Галилео, по-нататък, знаете, миналата година беше крайно трудна година за Галилео. Е, космическите програми винаги са високо рискови, това, това трябва да се знае. Ние Излякохме полуки от неблагополучния опит, но вече се работи. Първия сигнали... сигнализационен тест беше много обещаващ. На 27 март бяха изстрелени в орбита успешно двата първи сателита по Галилео. Още 4 тази година ще бъдат пуснати и така до 2020 година. Целите ми са повече от ясни. В случая е, не по-късно от, е, айде така да се изра... още в самото начало на 2016 година да, да започне работа Галилео и да е, достигне пълния си капацитет към 2020 година. Като тук трябва да се работи по инфраструктурата и пазарната популяризация на системата. И в това отношение ще разчитам на вашата подкрепа и няколко думи в заключение. Комисията и аз лично сме решени да направим така, че Европа да заработи отново и колко се може по-скоро. И лично аз е, съм изпълнен с решимост да променя нещата. Но разбира се, трябва да си даваме сметка за пределите на нашите възможности, на комисията, а и на Европейския съюз по чисто административен начин не могат да бъдат създадени необходимите на Европа работни места. Дори държавата не би могла да го стори. Онези, които се нуждаят от работни места, онези, които се нуждаят от работна сила, е, би трябвало е, да свършат тази работа. Нашата роля е да не пречим, да помагаме, да създаваме условията за успех на свободната инициатива. И комисията, и държавите членки, комисията, парламента е, ще работим заедно през идните месеци. Аз ще ви представя конкретни предложения в тази насока. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар. Благодаря за всичко, което казахте. Особено за тълкуването на духа на вашата дейност. Както споменахте, вашето, вашето портфолио е много голямо, но е много важно за нашата комисия. Тук в нашата комисия имаме 67 постоянни членове, които следим отблизо работата по това портфолио. Нека да започнем сега с забележките от политическите групи. Бивш заместник-председател на Европейската комисия, отговорен също за малките средни предприятия, космическата политика, реиндустриализацията и така нататък. Господин Антонио Таяни, заместник председател сега на Европейския парламент. Благодаря. Много благодаря, господин председател. От името на ЕНП, нека да изразя а, съгласието с подхода на комисаря, а именно да се продължи в същата насока, като целите набелязани от нас. Целта е да се даде на Европейския съюз една модерна индустриална политика, така че 20% от БВП да идва от тази индустрия. И смятам, че комисията и идеите на Европейската комисия наистина вървят в правилната насока. Трябва да се наблегне на конкурентоспособността на малките и средни предприятия и така нататък. Така че напълно споделяме вашето становище, госпожо комисар. Е НП, ви подкрепя. Още повече, че предложенията, които тук ни направихте, без съмнение ще бъдат превърнати в действия. И ангажиментите, които сте поели спрямо космическата индустрия, вече дадоха първите положителни резултати. Това е сектор, който много добре познавам и не подценявам трудностите и смятам, че скоро ще можем да имаме вече такива космически услуги още от края на тази година. Разбира се, не означава само да се изработват програми на конвейер. Не, тези програми трябва да работят наистина добре и смятам, че системата Галилео ще позволи на нашата индустрия да се развива. Искам все пак госпожа комисаря да ни даде няколко разяснения по няколко основни точки. Първо, пътната карта, която вие представихте по време на вашето изслушване. Говорихте за действия, за индустриалният сектор, казахте как виждате нещата и днес, но искам все пак да знам кои са действията и инициативите, които смятате да представите през следващите месеци. Защото Европейския парламент и по-специално нашата комисия се интересува отблизо от тези инициативи. И също парламентът винаги е, е подкрепял Европейската комисия относно индустрията. Също струва ми се, че Комисията трябва да развие също и силни действия в областта на първичните суровини. Това е ключов елемент в нашата политика, индустриалната ни политика. По време на предишният мандат комисията стартира по инициатива на Европейският парламент проектът Еликон за доставките и запасите от такива редки суровини. Вече осъществено ли е нещо в това отношение и може ли да се подсили индустриалната политика, за да бъде конкурентно способна в това отношение? Благодаря. Ich habe es jetzt nicht äh, ganz genau verstanden, weil das Mikro noch nicht. Благодаря. Не разбрах а, чие име съобщихте, тъй като микрофонът ми беше изключен, господин председател, но предполагам, че е мой ред. Благодаря, госпожо комисар, за вашата презентация. Споделяме вашият анализ. Наистина имаме нужда от една дългосрочна и конкурентоспособна индустриална политика. Ние от социалисти и демократите винаги сме работили за а, малките и средни предприятия и бихме могли, надявам се, да да ни представите тук как ще намалим бюрокрацията. Вие споменахте космическата политика. И аз, като докладчик по въпросният сателит. Смятам, че наистина трябва да подобрим предложението по тази директива и също да имаме европейско законодателство в тази област. Това е важно, защото една глава, това е една глава в новата индустриална политика – която на свой ред ще бъде един от стълбовете на развитието на тази политика. И понякога, когато говорим за индустриална политика, не винаги се сещаме за спътниците и сателитите. А това е тъжно, защото там е бъдещето. И тази седмица беше взето едно решение с много малко мнозинство относно продължаването на а, въпросната космическа политика. Та, искам да ви попитам, вие какво мислите да направите така, че в съвета да има повече подкрепа за нуждата от продължаване на работата в тази област? Това е важна тема и се надяваме, че ще може да се ускори приемането на някакво законодателство в, в съвета. Ние, тук в нашата комисия, както и докладчиците от ИМКО, споделяме идеята, че трябва да се върви в тази насока и смятам, че тъй като вие сте комисар отговорен по тези въпроси, а, към вас трябва да адресирам въпроса си, а именно какви мерки искате да въведете, защо има такава съпротива в съвета. А сега екара. Разбира се, че имате нашата подкрепа. Що се отнася до глобална програма, като космическата програма. Но аз искам да ви дам един пример, който би показал друг аспект от разговора днес – Говорим за най-бедната държава член на Европейския съюз, говорим за конкурентноспособност и за модернизация на индустрията. Българската минна промишленост изхранва близо 50 000 семейства, която е превръща в стратегически отрасъл на економиката и социалната политика на страната. За съжаление, състоянието на мините в България, при които работят, в които работят нашите миньори, е на ниво от 30-те и 40-те години на миналия век когато самите мини са били построени. От тогава няма инвестиции в този сектор. През последните десетилетия държавата се опита да модернизира мините и да покрие екологичните изисквания, така както изискват нормите на Европейския съюз за тяхната експлоатация, като ги приватизира чрез доста спорни договори и като ги предостави на концесия на частни инвеститори. Приватизаторите продължиха да експлоатират работниците и мините без нужните инвестиции, единствено с цел бърза печалба, в резултат на което заплатите в бранша са от порядъка на 300 евро на месец. Говорим за миньори в рамките на Европейския съюз. Условията на труд са тежки и пократителни, а трудовото, а безопасността и екологичните норми са отстъпили място на рекет върху държавата и злоупотреби с трудовото, екологичното и осигурителното законодателство. В комбинация с това в районите с минна промишленост в България се наблюдават замърсявания, които са сравними с екологична катастрофа. Заради унищожаването на околната флора и фауна, както и заради увеличаването на онкологичните, белодробните и чревните заболявания. България не може да се справи сама с този проблем и това е очевидно. Тъй като затварянето на мините ще доведе до огромна социална и економическа криза заради резкия ръст на безработицата в района. Ето защо на страната ни е необходима стратегическа финансова помощ от Европейския съюз, която да компенсира заетите в минното дело, да пренасочи професионалната им квалификация и да рекултивира замърсените райони, така както беше направено и с други браншове. Давам ви примера с Англия през 80-те години с програмата на госпожа Тача. Само по този начин економиката на България ще се отърве от средновековни методи на добив от недрата, което сами разбирате, не прави чести на Европейския съюз и ще ограничи злоумишленото влияние на шепа приватизатори и олигарси върху живота на 100 000 българи. Благодаря господин Бузик за предоставената дума. Oh, uh, Благодаря. А сега господин Теличка от Алде. Господин председател, госпожо комисар, много интересна презентация и смятам, че ще ми бъде много трудно да намеря пропуски в това, което казахте, но все пак работата на новата комисия е на сравнително ранен етап и вие вече споменахте доста голям брой инициативи, но мисля, че бихме могли в бъдеще да продължим с дебатите. Вие говорите за плана Юнкер с трите основни стълба. Доколкото ми стана ясно, вие поставите акцента както на финансирането на реиндустриализацията, но също и развитието на вътрешния пазар и административната тежест и нейното облегчение. Бих е, оценил, ако за бъдеще ни направите и конкретни предложения най-вече по втори трети стълб, също както и с цифровата економика. Говорихте за вашата инициатива за намаляване на административната тежест, нещо, което ще ни представите през май. Но не говорихте особено за малките и средни предприятия. Казахте, че те са особено уязвими но смятам, че целта е да се осигури по-добро законодателство и намаляване на административната тежест, най-вече за тях. Бихте ли ни казали малко повече как смятате да процедирате в това отношение или а, ще го обсъждаме и с господин Тимерманс? Ще се радвам, ако можете да се спрете също и на новите компании, така наречените стартапс. Бихте ли ни казали какво е вашето становище за тях? Смятам, че сте съгласна, че има голям потенциал в тях и че ние ги губим, защото те заминават в Съединените щати и по този начин продуктите, които те създават, се произвеждат в щатите и биват продавани на Европа и ние губим възможности за економически растеж. Какво мислите вие да направите, за да запазите тези нови компании тук и как да ще насърчите предприемачеството? Споменахте го, радвам се за това. но то е част от всичките проблеми, с които се сблъскваме. И аз също съм го изпитал, когато трябва да свържем предприемачеството с риска, който може да се поеме. Може би ще ни дадете конкретни елементи относно амбициите за ограничаване на риска и насърчаване на предприемачеството. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Сега от зелените господин Бутиков. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за презентацията. Първо, искам да задам въпрос относно забележките по Т-тип. Говорихте за реципрочност относно обществените поръчки. Съгласен съм, но си спомням, че в отношенията ни с Китай – ние се отказахме от системата и искането на реципрочност. Казвате ли ни тук, опитвате ли си да ни кажете, че трябва да се борим по-сериозно в споразумението с Съединените щати за реципрочността без обществените поръчки? Второ, споменахте реформи относно съвета по конкуренция. Заместник председателят Тайони, Таяни а, също беше работил по този въпрос. Може би ще ни а, просветлите малко относно насоката, към която се стремим. И нямам този навик да, да сравнявам втората комисия на Барозо с вашата, но бих казал на този етап, че двете комисии не слагат кой знае какъв акцент на е, индустриалният ренесанс. Дори вие слагате по-малък акцент, отколкото бароса. Смятам, че само с него можем да продължим напред. Трябва да се съсредоточите повече върху тази реиндустриализация и иновациите. Казахте, че трябва да помислим за ефективност на ресурсите, както и цифровизация, но тази нужда никога няма да е достатъчно голям приоритет. Ако погледнем това, което трябва да направим за следващите 4 години, е европейската индустрия най-вероятно ще загуби малкото, и, малкото оставащо и предимство, и със сигурност никога няма да навакса закъснението си в цифровизацията, особено в производствения сектор. И също подкрепям казането от, от заместник председателя Таяни за основните суровини. Искам да ви попитам, госпожо комисар, как вие ще продължите с Хеликон и а, как ще следите какво става за бъдеще в тази област. Благодаря. И сега Селигиотис от Гуе. Благодаря. Господин председател, госпожо комисар, и аз искам да се спра на нещо, което беше казано от преждеговорившите, но малко по-различно, от малко по-различна гледна точка, именно те тип това не е просто стандартно търговско споразумение. Както знаете, основната му цел е да се премахнат различните търговски бариери и да се гарантира доброто функциониране на търговията, което ще увеличи пък и печалбите на мултинационалните компании. Но това ще бъде катастрофално за малките средни предприятия. И именно за това ние считаме, че ТИП се прокарва по много недемократичен и непрозрачен начин. Държави като Гърция и Кипър, които са покрити от меморандума на споразум... споразумението, то, те, те тип ще бъде окончателният удар, който ще ги довърши. Знаете, че и без друго имаме вече големи ограничения в тия държави и а, влиянието върху тях от едно такова споразумение ще бъде трагично. Както знаете, госпожо комисар, а, малките и средни предприятия са гръбнакът на европейската економика. Как вие ще ги защитите от а, отрицателното влияние на те тип? И искам също така да знам Какви ще са основните защитни мерки за защитата на малките и средни предприятия като цяло и не само по ТЕТИП? Чухме също много по тази тема, но нищо конкретно относно специфичните мерки. Та бихте ли ни казали как малките и средни предприятия ще получат по-лесен достъп до програмите за финансиране, като се има предвид ограничените им опции спрямо големите мулти, мултинационални а, компании. Сега госпожа Капел. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря за вашите подробни обяснения. Споменахте голям брой въпроси, които наистина ни занимават а, в нашата комисия. За нашата комисия конкурентоспособността способността на индустрията, цифровизацията, космическата индустрия са все важни елементи. Председателят също го е казвал много пъти. Именно тук е потенциалът за възобновяване на индустрията. Госпожо комисар, вие споменахте няколко основни проблема, например достъпа до технологиите, финансирането, липсата на компетенции, свободните места в техническите е, постове в тази индустрия и смятам, че ситуацията зависи много от държавите. В някои държави в Европейския съюз виждаме голяма гъвкавост към а, нововъведенията, например, имаме 40% а, малки и средни предприятия и финансиране за тях, така в някои държави. Та тук ви питам, какви са мерките, които смятате да предприемете, за да гарантирате интегрирането на малките и средни предприятия в цифровата економика, защото те имат огромен потенциал. И как мислите, да постигнете тези 33% достъп за малки, до интернет за малките и средни предприятия, които сте си наложили в комисията Юнкер. Доколкото знам, трябва да представите един доклад за конкурентоспособността през юни. И там се говори за цифри, реиндустриализация, хикс процента до 2020. Как точно сте изчислявали тези проценти? И моля госпожа комисаря сега да отговори на тази серия въпроси. Ще се опитам да отговоря на въпросите. Ако не мога, искам да ви успокоя. Ще ви отговоря в писмен вид а, в последствие, защото не всичко мога да кажа сега. Относно пътната карта, така както казах в речета си в юни, през юни, вие наричате пътна карта. Аз бих казала, че думата пътна карта не съществува в работната програма на комисията, но индустрията е един от ключовите ни интереси. Да. През юни представихме мерки, които трябва да бъдат приети и ще имаме най-вероятно приемане на мерките през ноември. Относно първичните суровини, два въпроса бяха зададени тук. Разбира се, ще продължим да работим по темата, търсим най-добрите най варианти за продължаване на инициативата и смятам, че ще има също така развитие в рамките на стратегията Европа 2020 с а, едни обществени поръчки, свързани с добиването на първични суровини. Имахме вече интересни проекти за оценка на състоянието. Съгласна съм с казаното от господин Бутикофер. През изминалите няколко години загубихме фокуса в тази област и ако ние не се сръточим повече относно научно-развойната дейност, ефикасността на използването на първичните суровини, а, тогава ще загубим цялата си конкурентоспособност. Все още смятам, и за това имам нужда от вашата покрепа, че не сме намалили акцента върху реиндустриализацията или индустриалният ренесанс. Просто се добавят неща и а, не можем да говорим само за Ренесанс като цяло. Тази година ние предлагаме конкретни неща, стратегически документи и наистина смятам, че е важно да се внимава как точно ще бъдат е, имплементирани, приложени на практика всички тези идеи. Така че в отговор на господин Бутикофер бих казала да, трябва да се борим още повече и относно регулаторните аспекти, и относно обществените поръчки, поне това са елементите, за които аз отговарям. Например, в а, а, автомобилния сектор, в химичните сектори, но трябва да гарантираме реципрочност не, не, относно те тип също, не само на хартия. Относно е, космическата индустрия, индустрията по отбраната, благодаря ви за вашата подкрепа. Това не бяха празни приказки. Много е трудно да се прокара тази нова инициатива за сателитите. Смятам, че е много важна за Европа и за цялата ни индустрия да имаме регламенти в това отношение. Вече имаме първи един такъв, но да не забравяме, че Съединените щати се здобиха с такъв регламент преди 20 години. Така че ние вече закъсняхме. Също, нека да не забравяме, че на Корепер – Получихме голяма подкрепа. Благодаря също и на Европейския парламент за подкрепата. И сега ще има двустранна среща с държавите, които все още не са особено убедени относно значението на тези сателити. И относно минният сектор – Разбира се, комисарът, който се занимава с конкурентоспособността на европейската индустрия, това съм аз, и а, искам да се съсредоточа и да ви кажа, че запазването на работните места е, е най-важното за нас. Не само създаването на нови работни места, но и запазването. И комисията а, има желание да, да даде помощ, на, да окаже помощ на държавите в дадени конкретни сектори, ако има такива тежки проблеми. Разбира се, спрямо закона за конкуренцията, спазвайки този закон, но също е много важно за държавите членки да помислят за политики, които да променят условията на работа. В Европа има голям брой примери за подобни промени, които са се осъществили съвместно с комисията и с инициативата на държавите членки. За нас всички е много важно да се запазят тези работни места. Относно малките и средни предприятия, 25% от плана на Юнкер ще отиде за малките и средни предприятия. Това са 75 милиарда евро. И смятам, че това ще бъде най-бързата част на програмата, защото през юни Европейската инвестиционна банка ще бъде готова с организационният аспект и Дори преди лятната вакансия най-вероятно ще стане това, а и после вече през септември ще бъдем оперативни. И що се отнася до малките и средни предприятия, то зависи от държавите членки. И има дълъг процес, бюрокрация, но това са неща, с които се занимават самите държави членки. От наша страна, ам, ние следим общата рамка. Говорихте за така наречените стартапс, новите иновационни компании. Справо казахте, не можем да приемем ситуацията с нашите такива компании, стартъпи, е, дори не само такива, които са се преместили в Съединените щати, просто защото тук няма пари. Ние знаем, че има такива пари, но просто има неподходящи инструменти за доставяне и даване на тези пари а, на малките и средни предприятия. Вчера в Хановер говорих с тях, с малките и средни предприятия. И те дори не говорят за никакви субсидии, те не искат такива. Те просто искат достъп до финансиране под формата на заеми или какви, каквото и да било финансиране, венчурен капитал и така нататък. И ние трябва да представим а, набор от, от инструменти, които да им помогнат. И това трябва да стане до юли тази година. И много пъти съм го казвала в Европа. Може да се съберат, да се намерят инвестиции до 1 милион евро за една стартап. Това е един така наречен а, стъклен таван. Не може да се наскочи тази граница, дори за много добър проект. Разбира се, е, този проект е свързан с риск, но това е нормално. Но в момента тези хора си намират нужните финансирания от другата страна на океана – и ние не искаме да бъде така и да продължава така. И за това трябва да представим един списък с инструменти, за да запазим нашите иновационни компании тук. Относно ТТИП и малките и средни предприятия, няколко неща. Реципрочност. Реципрочността означава ясни и еднакви правила и за двете подписващи споразумението страни. Също, както вече казахте, тип означава намаляване на бюрокрацията и, и намаляване на бариерите пред търговията. Трябва също да сме сигурни, че на един уебсайт може да се намери всичката информация, която е нужна за една така международна търговия. И именно за това ние пренаписваме целия ни уебсайт, за да помогнем на малките и средни предприятия в това отношение. И разбира се, трябва да подсилим капацитетите на инструментите за малки и средния бизнес на европейско ниво. Относно економиката на споделянето, както знаете, не. имаме три жалби, две от Франция, една от Германия. Работим по този въпрос с комисията и смятам, че ще имаме много подробна изчерпателна работа тук. И ще видим по-подробно препятствията пред подобна економика. Аз лично смятам, че може би в този случай ние се борим с нови врагове, именно как се установяват компаниите. И нека да не забравяме, че една такава економика на споделянето ам, подпомага развитието на обществото и създава нови цифровизирани компании. Не знам дали изчерпах нещата. Мятам, че да. Благодаря. И ще ви дадем и а, думата пак, която се налагам. Така че благодаря. Благодаря ви, колеги. 17 колеги изказаха желание да а, вземат думата. Така че само по една минута ви давам. Колегата Ника първи. Thank мистер, Mr. Е. Да, благодаря, господин председател. Ще се изкажа на румънски язик. Два кратки въпроса, госпожо комисар. На първо място поздравления за това, че споделихте вашите планове пред нас. Казахте, че през 2015 година имате готовност да изготвите план за подобряване на конкурентноспособността на европейската промишленост. Можете ли да дадете поне два примера, които предвиждате в този план, две мерки, които сте включили, тъй като всички Целият европейски сектор очаква този план. На второ място цифровизацията. Един от водещите елементи трябва да бъде достъп до едно цифрово съдържание, независимо къде се намирате. Това е много важно, защото когато сте в Брюксел, Брюксел например, нямате достъп до някои сайтове или пък имате затруднение ако, например, уебсайта е създаден във Варшава и така нататък. Мисля, че тук трябва наистина да се поработи и за това задавам и този въпрос. Благодаря ви. И така, следващия колега, заповядайте. Przede wszystkim e, bardzo się cieszę z tego. Да, благодаря господин председател, благодаря ви госпожо комисар. Много се радвам, че сте днес тук при нас. Надявам се, че ще ви виждаме по-често и в бъдеще. Госпожо комисар, когато говорим за преиндустриализацията, винаги говорим за големи международни корпорации, но това, което те правят е да си тръгват, напускат Европа. Ако се подпише трансатлантическото споразумение, това ще ускори тяхното напускане. Защо? Поради конкурентноспособността конкурентоспособност, която вече е изгубена. Аз лично съм съгласен с идеята, че е, не съм съгласен с идеята, че запазваме е, високо ниво на конкурентно способност. Напротив, изгубили сме тази конкурентно способност като цяло. И това засяга и малките и средни предприятия, които могат да бъдат конкурентно способни в световен мащаб но само финансирането не е достатъчно. Какви други механизми планирате и предвиждате, за да подкрепяте новите, новоочредяващите се компании? Защото се очертава един систематичен проблем. Какво можем да направим? Благодаря следващия оратор. Да, благодаря. Комисар Бенковска, по време на изслушването ви в октомври един от ангажиментите ви беше и цитирам, ще предложа преразглеждане на законодателните мерки за малките предприятия в Европа. Но това не попадна в работната програма на комисията. През 2014 година имаше консултации по този въпрос и бяха събрани около 200 отговора. Имам два въпроса. Защо преразглеждането на този законодателен акт не е включен в програмата на комисията? И на второ място, каква ще бъде политиката на комисията за малките и средни предприятия? И третият ми въпрос е насочен към младите предприемачи. Важно е да се подпомагат младите предприемачи, но също така трябва да се работи и във връзка с нововъведенията. Може ли комисията да работи за споделянето на познанията, което е необходимо за насърчаване на опита и познанията на младите предприемачи? Благодаря. Колегата Галер. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар, че повдигнахте въпроса, свързан с изследователската дейност в областта на отбраната. И с председателя Бузек и други колеги работихме по една инициатива, заедно с колеги на ИТРЕ, АФЕТ и други колеги. Наистина, внедряването на този пилотен проект наистина ще се насочи към изследователската дейност в сектора на отбраната и космическите изследвания. Можете ли да предвидите как опита с правителствени структури и органи ще се отрази върху оформянето на подготвителните действия? Благодаря. И накрая колегата Кели. Господин председател, и аз искам да благодаря и да поздравя госпожа комисарката за нейния ентусиазъм за постигане на поставените цели. Мисля, че тя много бързо успя да покрие голяма част от въпросите. Най-вече се радвам, че чух нейната програма в областта на космическите изследвания. Тя говори и за трансатлантическото инвестиционно и търговско споразумение. И в крайна сметка, ако не сме удовлетворени от това, можем да го отхвърлим. До това се свеждат преговорите. Но аз се обърках малко, защото тя два пъти подчерта необходимостта за реципрочност в тази връзка. Да, никога няма да можем да отговорим на всички искания, свързани с ТЕТИП, по отношение на обществените поръчки. Така че въпросът ми е свързан именно с това, защото тя подчерта необходимостта за реципрочност два пъти. Госпожа Вердер има думата сега. Да, благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, аз имам въпрос, който е свързан с цифровизацията. Цифровизацията на економическата верига е една обхватна тема, която обхваща различни сектори в политиката. Тя също така е много важен аспект, свързан с реиндустриализацията в Европа. Но само ако имаме една последователна правна рамка в Европа, ако можем да постигнем това, ще постигнем и този процес защото в противен случай много баби, хилаво бебе и политиката няма да се получи, защото а, има много продукти, които няма как да бъдат част от един пакет, защото става въпрос и за софтуерни програми и различни а, физически инструменти. Но според мен трябва да се работи за една обвързваща директива, защото в момента има две. Как можем да осигурим последователност и а, съразмерност, защото това е изключително важно за малките и средни предприятия и по този начин да се създадат необходимите условия. На следващо място 20% от БВП Казахте, че трябва да се осигури от промишлеността. Как може да се постигне това във връзка и с създаването на работни места? Какви са вашите мерки? Госпожа Моде. Да, благодаря. Ще продължа казаното от колегата по-рано за изчезващата конкурентна способност и създаването на мрежи от бизнес ангели за жени, представители на предприемачите. Така че ми е интересно какво ще се случи с тази инициатива и кога ще се създаде тази мрежа. И също така приветствам вашите коментари във връзка с работата по изпращането на сателитите и ракетите носач, носители, програмите Галилео и Коперник но също така ще приветствам и малко по-голяма прозрачност във връзка с действията, които се предприемат и преразглеждането на тези неблагоприятни новини от миналата година. И накрая, наистина приветствам и това, което казахте за стратегическите инвестиции, фонда в тази връзка, но също така е много важно да когато говорим за реиндустриализацията, да се вгледаме в бъдеще и да осигурим финансирането и по Хоризонт 2020. Благодаря, госпожа Калас. Да, благодаря. Уважаема госпожо комисар, Част от вашия ресор е свързан с предприемачеството. Вие засегнахте тази тема накратко. Аз имам един въпрос и той е свързан с сектора на културата и бизнес направлението в тази връзка. Знам, че тук се предприемат изключително много рискове, но как възнамерявате да насърчите тази промяна в менталитета, така че да се предприемат повече рискове, да се учредяват нови компании, а също така и идеите, които да бъдат в основата на тези проекти, за да има повече предприемачи? Благодаря. Господин Зуиньо има думата. Uma конкретно са sobre política е, е, Благодаря ви, госпожо комисар. Би трябвало да бъдем по-конкретни по отношение на промишлената политика. Енергийният цифровия съюз е, са повод за надежда в Европа, за оживление след кризата, за която толкова много говорим. Днес нашата промишленост е обезпокоена най-вече за себестойността, за социалните плащания, за екологичните разходи. Необходима ни е нова индустриална политика, която да залага на капиталовложенията и конкурентоспособността, е, без при това е, да се посяга на социалната и на екологичната сфера. И да вземем е, неща като електромобила, нововведения, наистина новаторски идеи в Европа, които е, дори изпреварват една Япония, а още повече имат е, и, и своето положително екологично влияние, което надявам се Европейската комисия да подкрепи и вие. Как смятате? Следващата. Благодаря ви. Наистина се радвам, госпожо комистар, че сте тук при нас и съм ви благодарна за тази готовност да отговорите на въпросите. Един въпрос и от моя страна. Казахте, че се работи в областта на обществените поръчки. Не смятате ли, че обществените поръчки не би следвало да бъдат и един инструмент, който насърчава по-висока конкурентноспособност и иновации, и иновациите трябва да бъдат един от критериите в тръжните процедури. Това е също така начин, за изграждане на един съвременен индустриален потенциал в Европа. Благодаря. Благодаря. И сега заместник председателя на комисията Патриция Тоя. Да, благодаря и аз, госпожо комисар. Благодаря ви за тази изчерпателна презентация, която засегна различни аспекти от вашия ресор. Наистина Европа преживя изключително много и пострада именно поради преместването на различни а, услуги и сектори. А сега се връщаме на едно ниво, в което трябва наистина да се възроди а, доверието и това е много важно, особено в някои сектори. И така, какво е вашето мнение? Смятате ли, че това е наистина важно и ако е така, как Европа възнамерява да подпомогне този процес в някои сектори, като например сектора на производство на обувки и така нататък. Защото всяко работно място, загубено във всяка компания, нанася тежък удар на Европа. Вторият ми въпрос е свързан с социална Европа защото стои въпроса и за социалната економика и компаниите с идеална цел, които предлагат услуги, които са неразривна част от европейската економика, а също така допринасят и за производителността. И този принос не е никак малък, 11 до 12%. Така че каква е вашата гледна точка, госпожа Сандел? Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Вие, госпожо комисар, подчертахте, и аз съм напълно съгласна с вас, необходимостта да се създаде благоприятна стопанска инвестиционна среда. И нормативната рамка е част от тази среда и в тази връзка бих искал да приветствам инициативата Рефит, инициатива за приемане на законодателство, което е по-пригодно, по-съответстващо на потребностите на предприемачите. При това Европейският съюз полага своите усилия в областта на законодателството, обаче как госпожо председател, да направим така, че транспонирайки европейското законодателство, държавите членки да не добавят допълнителни изисквания, допълнителни ограничения, в това число най-вече някои страни, сред които и Франция, от която съм. Благодаря. Благодаря го. Колегата Пипер има думата. Благодаря, господин председател. За оценките на въздействието на 28 април комисията ще излезе с предложението си за усъвършенстване на законодателната дейност. И комисията, когато оценява въздействието на собствените си проекта нормативни актове обикновено занижава цената, чисто финансовото измерение, бавената бюрократизация. Е, обикновено се е, е, подчертава, че добавената стоеност може да се постигне единствено на европейско равнище. И следователно, Възниква въпрос за независимостта на оценката на въздействието. Е, не смятате ли, че трябва да се мисли за независим орган за оценка на нормативните предложения с оглед на всички тези параметри и изпазването на принципите на субсидиарност и а, е, пропорционалност? Следващият въпрос. Е, Госпожа комисар, Вашите цели са по-скоро добри и похвални. Аз е, просто бих искал да е, подчертая, че липсват средства, за да ги постигнем тези цели. Намираме се в световна конкуренция, но за да бъдем конкурентоспособни се нуждаем от общи е, правила. И не става въпрос единствено за отношенията с Съединените щати. Край на краща трябва да отстояваме своята репутация, своето добро име и какво мислите вие за социалния и екологичния дъмпинг в Европа? На второ място е, говорихте за Ариана, за Галилео, можем да говорим за е, Airbus. Какво се прави, за, за да е, се създават нови и нови такива европейски отличници, такива емблематични за Европа е, имена? Е, например, наскоро Генерална дирекция конкуренция възпрепятства е, една сделка, е, която щеше да доведе до висока конкурентоспособност в национално и световно равнище срещу конкуренцията на китайските стоки. Какво смятате да правите? Благодаря ви, госпожа Грифин. Благодаря, господин председател, госпожо комисар за предприемачеството. Неприемливо е разминаването все още в Европа, е, е, що се отнася до участието на жените и на е, представители на, на, на черното мълцинство в предприемаческата дейност. Какво възнамерявате да направите да компенсирате това изоставане? Благодаря. Сега. Сега, госпожа комисар. Благодаря ви. Ще се опитам да групирам въпросите, ще се постарая да отговоря на всички. За промишлеността отново Господин Ница в в моето изказване имаше три основни приоритета. Първо, световната стойност на верига, преобразуване на европейската промишленост по линия на, на цифровизация и ресурсна ефективност. Това според мен е най-важния приоритет и на трето място подобряване на стопанската среда и насърчаване на предприемачеството. И тук Рефит, по програмата Рефит се вписва в това. Що се отнася до цифровия е, пазар, всичко, което споменахте, се включва в стратегията за единия цифров пазар, но трябва да се има предвид, че за повишаване на цифровизацията, особено на МСП, но и общо, се нуждаем от цифрова инфраструктура и от премахване на юридическите препятствия пред единия цифров пазар. Двете неща са еднакво ценни и, и на тях обръща внимание еднакво и е, стратегията. На господин Герик ще се опитам да отговоря народния си език. Според мен ние все така не сме изгубили своята конкурентоспособност, но наистина последна възможност ни се отдава. И аз съм напълно съгласна с казаното, че някои от а, е, работните места и някои от отраслите е, се изпълват, така да се каже, с е, представители на малкия сектор, на малките и средните предприятия. Е, ние проведохме допитване през декември миналата година, събрахме информация за акта или закона за единния пазар, за, за малките предприятия, извинете. И сега можем да кажем, че всеки нормативен акт в държавите членки да, той трябва да действа, но е, и да бъде оценен за евентуална вреда, която би могъл да нанесе върху малките и средни предприятия. Е, нали, ние се стремим начеващите предприятия да оцелеят първо, трябва да бъдат снабдени с капитал за тази цел. След това обаче, когато се превърнат в сравнително устойчиви малки и средни предприятия, е, е, не трябва да им се пречи. Как грешта никой е, в предприемаческия сектор не очаква подаяния. Той се нуждае просто от едно добросъвестно, добронамерено законодателство, което прието веднъж в Европейския съюз, не се превръща в непреодолимо препятствие на национално равнище. Ако вземем, например, е, химическите изделия, е, свръхнационалното законодателство е прието европейско законодателство и ако се дублират е, ненужно изискванията по едното и по другото, това би наистина попречило на стопанските дейци. Сега, ние анализираме отговорите, събрани в хода на допитването през месец декември, и ще разработваме мерки за подкрепа, като първото, първите заключения е, е, по този въпрос е, ще бъдат разисквани на заседанието на съвета по конкурентоспособност през месец юни. Съгласна съм също така, че еразъм е, би трябвало да се използва активно за насърчаване на новаторството сред е, е, предприемачите, Сега за е, споразумението с САЩ. Е, въпросът за обществените поръчки е тежък въпрос в хода на преговорите с американската страна. Обаче аз съм дълбоко убедена, че ако не въведем общи правила за двете страни, е, ще навредим на малките и средни предприятия, но и най-общо на нашата економика. И тогава всичко, което се казва за евентуалните отрицателни последици от сключването на това споразумение ще се сбъдне. А така че аз ще, ще настоявам определено за равнопоставена с обществените поръчки. Що се отнася до жените и е, както за така наречените бизнес ангели и въобще участието на жените в стопанска дейност. Все още работим. Работим по въпроса. До края на годината ще сме готови. Т.е. до края на 2015. Значи още 7 месеца сме си дали за спътниците и за неуспеха там. Ние приключихме своето разследване бяха констатирани много сериозни технически проблеми. Полагат се всички усилия тези е, спътници да бъдат е, репозиционирани на геостационарна орбита, е, но аз извършвам ревизия на, на, на цялата система не става въпрос за, за Галилео, което представя огромна възможност за европейската економика. Не можем да си позволим да я загубим е, в резултат от е, нелепи грешки. Деловата култура, е, предприемаческата култура. Онзи ден разговарях с предприемачи и те това и казаха. Не знам дали за 5-10 години ще можем да променим нещо европейските общества е, са доста обременени от известни предразсъдъци, страхове, опасения, що се отнася до самостоятелната стопанска активност, но Да, въпросът за, за стопанската култура е, е, е включен, но но е трудно някакси. Тук става въпрос за промяна на начина на мислене, на, на е, стереотипи на поведение. Е, в допитването, свързано с акта за малките предприятия, този въпрос наистина ще бъде е, засегнат, е, както и в предложението ни за известни промени в образователната е, и професионална учебна система – но, както казах, е, е, бюрокрацията няма да създаде работни места. Работните места се създават на място е, в търговските дружества, в различните отрасли. Това трябва непрекъснато да се повтаря. В Европа ние сме все още твърде силно привързани към постоянната заетост, към едното работно място за, за цял живот и така нататък. А що се отнася до е, интелигентните градове или населени места, работим. Е, много, много важна част от е, стратегията за цифровия съюз. Първо трябва да започнем с цифровизация и компютъризация на транспорта. Но това ще е само началото. И оттам нататък ще работим по концепция за е, интелигентен град. За обществените поръчки съгласна съм с вас. Е, съгласна съм, че новаторството може и следва. Впрочем, аз не искам да налагам някакви решения на държавите членки, но лично аз съм убедена, че е, новаторството и определено равнище на цифровизация – и модернизация на, на процесите в стопанския живот следва да бъдат включени в периметъра на обществените поръчки. И, и тогава, имайки предвид, че този пазар има значителен относителен дял, е, положителният ефект за малките и средни предприятия ще бъде много добър. В някои страни достъпът за МСП до именно такъв род обществени поръчки е, е много висок, и дава много добри резултати. На въпроса на господин Пипер. Сега аз не, не смятам, че е, държавната администрация, държавната служба ще е, хване за ръка, бизнесмените ще им свърши работата. Не. Е, но, но е, е, държавната служба, администрацията следва да се вслушва в бизнес. Ние работим е, е по гарантиране на, на дружелюбност за, за предприемачите на цялата административна система. Като разбира се има специфика между държавите членки и между различните стопански отрасли. Обаче, от друга страна, ако човек не, не е работил на пазара, не е основал едно търговско дружество, цял живот е работил в канцелария, този човек едва ли е, знае какво трябва да се каже, какво становище да даде пред един орган за усъвършенстване на, на законодателството. Аз обаче смятам, че сегашните разговори, които се водят и, и допитването до, до всички представително, до, до всички стопански дейци, и, и микро, и, и малки, и големи, ще добие много ясна представа за големите препятствия в Европа. Така, дъмпингът. Uh, to, to Mr. Martin. I'm quite sure that, that Europe must be competitive, not through uh, lower labor cost. Да, Европа трябва да бъде конкурентоспособна, не обаче заради по-низката цена на труда е, или за по-низкото качество на, на, на продукта конкурентоспособност на високото качество, на, на новаторските продукти. Ние от години така се позиционираме на световните пазари. И с гос... комисаря Вестага работим по уредба на, на конкуренцията. Но това е просто обратната страна на, на един и същ медал – Значи, е, е, когато говорим за инвестиции, е, казваме, че е, ще акцентираме върху новаторските проекти, върху енергийно ефективните проекти, е, от което следва, че е, себестоиността на, продуктив, на производителността, т.е. себестоиността на, на продукцията ще бъде по-конкурентно способна в Европа, но не заради по-низката цена на труда. Е, е, конкурентоспособност трябва да се търси по линия на енергийната ефективност по линия на новаторството, за, за поевтиняване на европейската продукция. Госпожа комисар, това е отличен финал. Опасявам се, че трябва да ви прекъсна, тъй като позакъсняваме, а знаете добре, че ни предстои е, и размяна на мнение с комисаря Джонатан Хил. Не, не, само да кажа няколко думи за социалната економика. Лично аз особено държа на този въпрос. Този економически сектор е, може да бъде от голяма полза е, за безработните, за, за социално слабите и мога да кажа, че през месец юни ще поискаме от експерти по социалната економика да консултира комисията. Е, организираме много прояви, голяма конференция през месец юни, така че само да ви уверя, че не сме забравили, е, не, не, не подминаваме въпроса за социалната економика. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар. Очакваме и по-нататъчни тесни контакти с вас и а, продължаване на нашия структуриран диалог. Сега, колеги, имам а, важна информация за вас. Комисар Бенковска предложи на нашата комисия да организираме съвместно проява а, от а, половин ден. А, тази година през 26-та е, календарна седмица за Европейската индустриална стратегия, е, което ще съвпадне по време с публикуването на известието, е, е което комисар Бенковска е, се ангажира да публикува е, пред съвета по конкурентоспособност през месец март. Нали, комисията ще е, представи основните елементи на една такава индустриална стратегия и, и пътна карта, съдържаща главните инициативи по нея. Координаторите сърдечно приветстваха идеята тази сутрин на своето заседание и това ще бъде полудневна конференция или семинар. За сега ориентировачно на 22-23 юни. 22-23 юни ще ви информираме своевременно за дневния ред и организационните подробности. Така, благодаря ви, госпожо комисар, е, за е, разговора, който проведохме, а и за вашето предложение е, да разговаряме, в това число тогава с представители на латвийското председателство, министра на, на латвийската економика. С това отново приемете нашите благодарности, госпожо комисар.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 Um, welcome to the European Parliament. Да, добре дошъл господин комисар в Европейския парламент и в нашата комисия. Е, не помним да сме се виждали с вас до сега. Ходихте в други комисии, но не ни посетихте. Малко ревниво се отнасяме към тези ваши пристрастия. Но, така или иначе, сега сте тук, ще обсъдим зелената книга за Съюза на капиталовите пазари. Вие ще ни я представите, господин комисар, понеже вашият ресор е финансова стабилност, финансови услуги и капиталови пазари, съответно Съюза капиталовия. В хода в рамките на един структурен диалог, но в случаят темата е пределно конкретна. Няма да си говорим за всичко, по какъвто е принципа на структурирания диалог, а за нещо съвсем конкретно. Тази зелена книга се свързва с тримесечно допитване. Вие обявихте книгата на 18 февруари. Та допитване до членове на Европейския парламент, държавите членки, широки заинтересовани страни, специалисти на капиталовите пазари, и, е, доколкото разбираме, в резултат от констатациите от това допитване, е, комисията ще мисли за приоритетните действия, необходими за изграждането на напълно изцяло функциониращ е, капиталово-пазарен съюз до 2018 година. Ние смятаме, че въпросът е много важен Нашата комисия отговаря за предприемачеството, за промишлената политика на Съюза, за космическите изследвания, за малки и средни предприятия. Имайте го предвид това, господин комисар. Имате и думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за поканата. Бих могъл да разпростра капиталовите пазари до космоса, но определено за предприемачеството и всички други въпроси, които споменахте, можем да говорим. Когато заместник председателят на комисията Таяни предложи преди няколко няколко седмици да се явя пред вашата комисия, аз с голям интерес, с голямо удоволствие приех. Тъй като исках пряко от вас да, да, да, да чуя да, да чуя вашите мнения, имайки предвид тясната връзка и интереса, който вие проявявате към европейския бизнес и към европейската инфраструктура. И сега, ако започнем с нещо очевидно, поне за мен, нека да кажем, че изграждането на един силен, единен капиталов пазар – не е само цел. А целта? Целта е да се повишат е, е, инвестиционните потоци в посока към европейските търговски дружества за изграждане на европейската инфраструктура, да се представят повече възможности на вложители и спестители <coughs> във връзка с растежа и вече чрез повишаване на инвестициите и капиталоложенията, чрез обличаване на растежа на реалната економика, ще можем да гарантираме общ економически растеж на Европа. Изграждането на капиталово-пазарен съюз е един от трите единопазарни проекта, подхванати от настоящата Европейска комисия и в рамките на общото ни усилие е да стимулираме растежа и заетостта. Е, наред с FC на 350 милиарда, стойност 350 милиарда евро. Е, е, вие много добре знаете, че министрите на финансите на държавите членки на 10 март приеха създаването на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Пет от тях, мисля, вече допринесоха финансово. Е, значително, следват други. На 20 април е, ще е, докладваме пред вашите комисии за економика и по, и по бюджета, след това през юни ще се гласува. Трябва активно да работим като са законодатели, ако желаем до есента на тази година фондът да заработи. Така че надявам се този инвестиционен план ще прелее нова кръв, така да се каже, на е, европейската економика. Но, за да постигнем траен ефект, трайно въздействие върху економическите условия в Европа, се нуждаем от по-трайна промяна. И ето към това се стремим е, във връзка с капиталово-пазарния е, съюз. Това е един класически единно пазарен проект, който обхваща абсолютно всички 28 държави членки. Е, свободата на движение на капитали, разбира се, е един от четирите основни принципа, на които се полага Европейския съюз, но повече от 50 години е, насам от от Римския договор, все още нямаме напълно функциониращ единен пазар. Той все, е все така фрагментиран е, от националните граници. Така че смятаме, че цената на напредъкът може да се окаже значителна. Освобождаването на инвестиционните потоци ще създаде по-големи възможности за МСП. Ето е, въпрос, е, който вашата комисия взема особено при сърце. Ще е, се стимулира влагането на средства в изграждане на инфраструктурата, в по-дългосрочните капиталовложения и общо в економическия растеж. Рискът би се разпределил по-добре, биха се разкрили повече възможности за повишаване на конкурентоспособността на различни предприятия и през граница ще се създадат повече възможности за банките и за спестителите, за физическите лица които желаят да се подсигурят за старини, което е от съществено значение, е, за да преодолеем огромното демографско предизвикателство, пред което сме изправени. Как подхождаме към всичко това? Трябва да видим първо кои са и след това да премахнем препятствията, които по-настоящем разделят инвеститора от изпълнителя, от търговското дружество. Да видим кои са и да премахнем бариерите между инвеститорите и инвестиционните възможности. Да създадем система, ако щете, е, един е, финансов тръбопровод, е, който по-ефикасно, по-ефективно да свързва двата края. Така че е, капиталово-пазарният е, съюз е, има за цел да допълни, не да подмени банковото финансиране. Това не е посегателство срещу банките. Ние си даваме сметка за важната роля на, на банковия сектор, за, за приноса на банките към много местни общности банките, разбира се, ще запазят своето, своята важна роля като разпространители на пазарно финансиране но има потребност от диверсификация. Знаете, през последните години в значителна степен разчитахме на банково финансиране. Тогава е, източниците на капиталов ресурс е, е, са застрашени с свиването на банковата дейност. Както се казва, не бива да държим всичко в една кошница. Сега, между страните има големи разлики постепен, темпове на растеж, е, заетост и безработица. Различни са трудностите, пред които са изправени стопанските дейци в търсенето на финансиране. В различните страни има различни традиции. В някои случаи се разчита повече на, на дълг, т.е. на банките, в други случаи повече на дяловото участие на на акциите и облигациите на капиталовия пазар. Така че не може да се намери едно единно решение за всички. Но дори в страните, в които економиката е, е солидна, както и банковата система, начаващите предприятията, които предлагат нещо по-новаторско, нещо, нещо виждам до сега на пазара, са затруднени в търсенето на финансиране. Още повече, че малките и средни предприятия на различни етапи от своето развитие се нуждаят от различни видове и форми на финансиране. Знаем за прекрасни идеи, които ражат главите на европейските предприемачи, които след това отиват в Съединените щати, където е много по-лесно да се намерят пари. Не ми се ще е тук да ги задържим, нашите е, новатори, е, за, да създадат, за да създават благосъстояние за Европа. И тук, впрочем, създавайки капиталовия съюз, няма да заимстваме на готово американските образци, но пък в други отношения трябва да сме готови да се получим от чуждия опит. Ако вземем рисковото финансиране, ако капиталът бе толкова дълбок, колкото е в Съединените щати, още 90 милиарда допълнително финансиране можехме да привлечем за, за инвестиции между 2008 и 2013 година. А, така че от разкриването на нови финансови канали могат да се възползват всички. Банките като посредници, инвеститорите, като им се разкрият нови инвестиционни възможности, е, е, е, кредитоискателите, търсещите финансиране, т.е. стопанските дейци, които ще имат по-голяма свобода на избор. Така че аз се чувствам окоръжен от подкрепата, която вече се изразява за е, единия капиталов е, пазар, е, не на последно място подкрепа от държави членки, в които капиталовите пазари са не така добре развити. Изграждането на този единен капиталов пазар обаче няма да стане с магическа пръчица. Аз не мога някакъв лост да дръпна, някакво копче да натисна и всичко да, да си дойде на мястото. Тук става въпрос за редица от мерки, движещи се отдолу нагоре. И аз залагам на един прагматичен постъпателен подход, основаващ се на внимателен анализ, на събиране на всички становища. Впрочем, ето защо аз такова нетърпение се отзовах на вашата покана. И най-сетне към края на годината вече ще можем да изработим един подробен план за действие, който с удоволствие ще споделя с вас. Така че процесът е дългосрочен, както председателят е, посочи, но трябва да действаме достатъчно енергично, да, да не протакаме и в някои отношения можем е, бързо да постигнем напредък. Ето сега ще ви запозная с тези области, е, в които сме се съсредоточили, специално за, за малките и средните предприятия. Значи, първо, възстановяване или възобновяване на пазара на, на инструменти за секуритизация в Европа за разчистване на балансите на банковата система. Но това е много разумно да не се е, върнем обратно на злополучния опит, е, който бе в основата на финансовата криза от 2008 година с нискокачествени инструменти в основата на тази секуритизация. Е, Европейска централна банка, е, банка в Ингланд е, подкрепят проекта. В, едновременно с допитването по зелената книга върви и това допитване. Секуритизацията на кредити за малки и средни предприятия се оживи миналата година, но по-настоящем е едва на 50% от кризата и ако можем безопасно да възстановим секуритизацията на такива кредити, е, бихме е, могли да привлечем още около 20 милиарда евро допълнително е, финансиране. Ще презлеме директивата за проспектите, за да могат МСП по-лесно да се регистрират на борсата, без да се накърнява информираността на инвеститорите. Ще започнем допитване и по този проект. И аз с интерес очаквам практически идеи за усъвършенстване. Знаем, че е, е, първоначалните капиталови подписки е, на новорегистрирано предприятие на борсата са нещо много важно. И аз е, е, приветствам доклада, е, който бе публикуван от специалната работна група под ръководство на господин Дебакър миналия месец и ще видим как препоръките могат да бъдат превърнати в действия за стимулиране на растежа на европейските предприятия и на европейската заетост. Кредитната информация за малките и средни предприятия. Как тя да стане по-достъпна за потенциалните инвеститори, без да налагаме сериозни административни е, изисквания? и вече да видим как бихме могли да стимулираме европейска така наречена екосистема на рисково финансиране, това число тези бизнес ангели. Е, наскоро е, е, предприехме мерки чрез Ювека и Юсеф, тези регламенти, за финансиране на социалната економика. Има вероятно още препятствия пред широкото разпространение на тези схеми, но, но е, мисля, че лека по лека е, с нарастването на броя на участниците на пазара ще се е, нараства и предлагането на такива инструменти. Целта е да дадем възможност на предприятията да реализират до край потенциала си. Това е кауза, е, за която се заслужава да се работи. Е, да могат предприятията да се финансират навсякъде в Европа, малките и средни предприятия по-лесно да набират необходимия им стартов капитал, е, да, да, да, хората да намират работа е, там, където е, е най-подходящо за тях, а и от целия свят към Европа да се стичат инвеститори, знаейки, че капиталите им ще бъдат вложени тук безопасно и ефективно. Така че е, допитването върви, е, широко е, е, във всички 28 държави членки, различни заинтересовани страни, разбира се, самия финансов сектор. Проектът трябва да бъде за и в полза на всичките 28 държави членки. И ние с интерес ще изслушаме всички, които формулират практически проблеми, натъкнали се на конкретни препятствия – Края кращата, разбира се, не политиците ще породят растежа, от който се нуждае Европа. Това ще бъдат вашите избиратели, европейските граждани, новаторите, предприемачите в Европа, готовите да поемат рискове, да търсят нови пазари и създават работни места. Обеден съм обаче, че капиталово-пазарният съюз може да има своята роля да допринесе за по-благоприятни условия за растеж. И както казах, ще трябва да работим заедно и аз вече с голям интерес очаквам а, а, вашите съображения, вашите предложения, които ще изкажете още днес. Но да се надяваме, е, ще имаме и други поводи през едните месеци, а защо не и години. Благодаря. Знаем, че свободното движение на капиталите не е нещо ново като идея, но така както и вие казахте, на този етап въобще не функционира както трябва. И все още имаме а, проблеми национален план, така че най-добре е да решим този проблем. И имаме нужда от инвестиции в всичко, което е важно за нашите дейности. И съответно, сега започваме дискусията. Господин Таяни, заместник председателя, първи. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за това, че продължихте това, тази инициатива, която беше като идея моя а именно за Зелената книга и да се реши ви въпроса с достъпа до а, заеми. На борсата на Лондон беше попитан дали съществуват финансови инструменти. Отговорът беше да, но инвеститорите се тревожат от правилата, които съществуват в Европа и съответно не желаят да инвестират. Така че трябва да променим правилата, за да могат инвеститорите да не отиват в Съединените щати, Латинска Америка, Китай, Япония, а да останат тук и да помогнем малките и средни предприятия, които страдат най-много. И споделям напълно това желание, за което се говори в Зелената книга, а именно да се намали бюрокрацията, защото това е много често основният проблем. Но за тази цел всички заедно трябва да работим за подобряване на достъпа на малките и средни предприятия до заемите. Трябва да се развие секюритизацията, да се развият възможностите от рисковите капитали. Трябва да имаме ясен, ясно послание в спрямо целия общностен бюджет и също да се помисли какви помощи могат да се отпускат при използването на системата за капитал риска. И да видим как също бихме могли да се адаптираме към исканията на малките и средни предприятия. Това е директивата Проспект. И въпросът ми е, казахте, че е важно предприятията и най-вече малките и средни такива да имат допълнителна информация и достъпът до тази информация да не бъде прекалено сложен и да не се изискват допълнителни бюрократични процедури. При все това, трябва да намерим начин да даваме на тези предприятия нужната информация. Инвеститорите нямат доверие на малките и средни предприятия и често достъпът или недостигът на информация е в двете посоки. И стартирането на една платформа по този въпрос би било евентуално решение на проблема, т.е предприятията да разполагат с нужната информация от страна на инвеститорите, но също инвеститорите от тяхна страна да познават по-добре реалността на малките и средни предприятия. Благодаря. А сега господин Марта. Благодаря, господин комисар. Наистина търсим кои ще са инструментите, които могат да помогнат най-вече на финансирането на малките и средни предприятия. Но тези инструменти са ясни. Те съществуват, се наричат банки. И аз искам да се спра на ролята на банките а, сега. Не знам какъв е случая в другите европейски страни. Например, във Франция има много малки предприемачи, които се сблъскват с огромни трудности да получат финансиране от тяхната банка. И много често се говори за финансиране на не повече от 100 000 евро. Така че нека да се напомни на банките тяхното задължение и да не забравят, че благодарение на европейските политики ние ги спасихме от фалита. Така че нека банковия сектор да си поема отговорността. Благодаря. Сега колегата Тушеновски. Благодаря, господин председател. Също както и останалите колеги, приветствам присъствието ви тук, господин комисар. Казахте доста неща, по които така иначе тук често се отговори. Развитието, малките и средни предприятия, достъпа до финансиране и възможност за финансиране на големи проекти. Това, което е много важно, също го споменахте, а именно а, венчерният капитал. Когато съпоставим Съединените щати и Европа, ще видите, че много научни проекти а, се справят и са финансирани по-добре в САЩ, защото те а, намират по-лесно в нужното финансиране, компании, които да инвестират в тях. И съответно, техните проекти много често са свързани с набирането на голям капитал. В Европа нямаме кой знае какъв положителен резултат, като че ли администрацията ни спъва подобни проекти, дори проекти като тези по Хоризонт 2020. Също споменахте други системи, които биха могли да се превърнат в основен източник на инвестиции, но нека да кажа, че основните проблеми са, поне в повечето държави членки, е как да отворим а, системата за финансиране като цяло. Така че нашите системи трябва да решат този проблем. Как смятате да се преборим с тези административни трудности? Това е голям проблем за повечето ни системи. И смятам, че вие винаги ще ам, работите в тази насока и съответно ще се ползвате с голяма подкрепа от нашата комисия, особено когато говорим за стартъп и за венчурни финансирания. Господин Бутикофер. Благодаря, господин председател, господин комисар. Като погледна тази зелена книга, съм изненадан от значителните пропуски, които констатирам. Например, никъде в Зелената книга не се говори за това, че капиталовите пазари трябва да насърчават устойчивостта. До сега съм, винаги съм смятал, че това е една от целите на нашата економическа политика, като цяло за Европейския съюз. И има друга, друг голям пропуск, като се има предвид а, различните финансови субекти, ЮНЕ, примерно, където се говори за групата за енергийна ефективност. Пропуснали сте го, нищо не казахте. Също балона свързан с въглерода. Един трилион евро са заключени в подобни капитали. Нищо не споменахте по тази тема, а трябваше да кажете, че управителят на Банка в Ингланд, а също и господин Драги, също се тревожат от тази тема и я споменават. И още нещо много важно цифровизацията. Почти нищо не се говори за нея тук. Само като инструмент. И това е смехотворно. Инструмент, който позволява на акционерите да гласуват електронно. Това е смехотворно. Когато помислите за цифровизацията и банковата индустрия, само това ли ви идва на ум? Ако погледнете това, което правят Google, Apple, Xiaomi, Alibaba и останалите големи е, играчи в интернета, мисля, че нещата са съвсем различни. И вие тук поставяте под риск бъдещето ни. Тези големи конкуренти просто ще ни заличат. Невероятно. Вие сте толкова назад от тенденциите. Благодаря. Сега госпожа Лопес Бемеро. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Ще задам три въпроса към комисаря. Бях изненадана да чуя в парламента, че тук не правим политика. Не, аз точно за това съм дошла тук. И смятам, че това е една от компетенциите ни. Сега ще се съсредоточа върху малките и средни предприятия. Гръбнака на производството, а именно тези малки и средни предприятия, се базират на капитали от банките. Те, следователно, имат нужда от инвестиции, но не от спекулативни фондове, а от сериозни средства тези предприятия не искат да бъдат оператори на финансовите пазари. Те просто имат нужда от заем. Секюритизацията ще послужи само на тези, които спекулират с заемите. Така че имаме нужда от програма за обществени инвестиции, най-вече достъп до заеми. Казахте, че секюритизацията ще позволи на малките и средни предприятия да имат стабилна ситуация. Как смятате, че ще им осигурите тази гаранция? Как ще работят, как ще оперират на финансовите пазари? Един, примерно, ръководител на малко предприятие, той не, въобще, не познава въобще финансовите пазари. И а, също не смятате ли, че подобни големи европейски консорциуми са много по-тежки за, а, да, за данакоплаците? Колегата Телишка сега. А, благодаря. Един въпрос. По финансовите а, въпроси. Вие непрекъснато сте сътрудничество с банките. Бихте ли казали, че е FC ще има някакви последствия. Ние създаваме инструмент, който ще деблокира частни капитали и аз като изслушах казаното от колегите относно проблемите на малките и средни предприятия, искам да ви попитам, получавате ли от тях обратна информация за тези инструменти? ЕСИ, както и други. Това е първият ми въпрос. Втория, когато а, бях в комисията, а, считах комисарите по-скоро като член на един колегиум, защото вашите въпроси много често са свързани с портфолията на другите комисари. Например, изслушахме преди малко колежката в Бенковска. Тя говореше също и за стартъп, за новите предприятия, но тя веднага прехвърля отговорността към финансирането. Бихте ли ми дали вашето, вашето усещане? Как искате да допринесете за общата работа на комисията? Не само вашето портфолио, но като цяло, относно те, нови предприятия, стартапс. А, също разбирам за административната тежест, но смятам, че ако погледнете в бъдеще, трябва да решите този въпрос. Какво... Но това, което вие сега искате да направите, е да уреждате само част от административната тежест. И казахте, че трябва да се интегрират пазарите стъпка по стъпка въз основа на един солиден анализ. И ни давате предвиждания за близко бъдеще. Но колко далеч бихте отишли в близките години? Съединените щати са си един пазар. Ние не можем да кажем, че имаме истински общ вътрешен пазар. Какво е за вас? Каква е за вас границата, която искате да наскочите за близките години? Благодаря, господин Борели, сега. Благодаря, господин председател. Нека да се спрем на един от основните проблеми пред малките и средни предприятия. Колегите вече описаха голям брой от проблемите. Господин Таяни наблегна на един важен аспект. Няма да повтарям казаното до тук, но просто ще добавя малко информация. Питам се, дали не трябва да се разгледа въпроса с Базел 2, защото в крайна сметка това засяга малките и средни предприятия и микропредприятията. Частта, трябва да разгледаме частта, която говори за риска при управлението а, и риск, който много често създава проблем за малките предприятия. Тук се прави връзката с прозрачността, с кредитните оценки, кредитните рейтинги. Тази оценка трябва да бъде ясна, прозрачна за малките и средни предприятия. Също те трябва да знаят кой как оценява техните предприятия. И а, не може просто да се дава една информация за рейтинг на банката, без да се знае откъде идва и как се прави. Следващият оратор благодаря. Благодаря на господин комисаря за обясненията за зелената книга. Вие казахте, и това е важно, че трябва да се идентифицират пречките и да видим как ще насочим тези финансови средства. Относно препятствията, те са познати на всички. Твърде много регламентация, както вече казахме. по-добър достъп до заеми за малките и средни предприятия, липсата на рисков капитал в Европа, 90 милиона евро е недостига в Европа спрямо Съединените щати за 2013. Относно този капитал риска в Американското посолство се проведе една конференция и комисията ИТРЕ участва, занимава се с тази конференция. Има цял един сектор на развитие с новите старта. Има също и предприятия в Европа, които а, обаче напускат континента, че идват в Съединените щати, защото условията са много по-добри, особено що се отнася до получаването на капитал риск. Според вас, какви трябва да са мерките, които трябва да бъдат предприяти, за да може нашият в пазар да запълни празнината, която съществува между Съединените щати и Европа относно финансирането на рисковия капитал. Благодаря. Политическите групи направиха своите изказвания. Сега госпожа Иве. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Лорд Хил, господин комисаря. Благодаря за представянето на Зелената книга. Интересна презентация беше направена и се надявам, че ако опростим администрацията, със сигурност можем да получим по-голям брой инвестиции в държавите членки. Смятам, че могат да се предприемат инфраструктурни мерки в Европейския съюз, бихме могли да инвестираме и е много важно също да можете да забележите положителните елементи, защото все пак това е област, която е във вашите компетенции. И също малките и средни предприятия също биха а, се радвали. Един от колегите говори за Базел 2 и Базел 3. Бихте ли ни дали разяснения по Базел 2? Аз съм от Мюнхен. А, там се намират големите страхователни компании много често тези компании, както и пенсионните фондове, ни казват, че не, не ни липсва капитал. Директивата за платежоспособността 2 излиза същото, но в крайна сметка да видим как директивата за платежоспособността втората директива се свързва с капитал риска. И вторият ми въпрос, като докладчик по въпросите за семейните предприятия в Европа, си задавам въпроса как да дадем структура на нашите предприятия, които са малки. 60-70% от малките предприятия са семейни. А, много често фирмите се изграждат най-вече със собствен капитал и се обръщат към банките, когато имат нужда от допълнително финансиране. Та какво вие ще им предложите, господин комисар? Мисля, че менталитета в много държави членки пречи на на доброто използване, експлуатиране на капиталовият пазар. Какво сте готов вие да направите, господин комисар, да промените тези регламенти? И също как ще постигнете европейнизация на пазара на капиталите? Как ще промените менталитета? Например, в Германия обикновено се обръщаме към банките – и когато има нужда от финансиране. Как вие ще промените а, тази, този менталитет, господин Кадек? Благодаря. И аз приветствам господин комисаря за решимостта му да направи тази визия, която ни представи в реалност. И наистина адекватно е всеки проект, който носи името на Европейския съюз, да създава единство. През изминалите пет години а, постигнахме вече много. Банковият съюз, а и също говорим и за енергиен съюз. Така че, да, трябва да имаме и съюз на капиталовите пазари, така както се говори за него в Зелената книга. Отбелязах си, че няколко пъти в книгата а, се споменават САЩ. Особено интеграцията на капиталовите пазари там. Но Съединените щати не са Европа и Европа не е Съединените щати. И като се вземе предвид за културните различия, които съществуват, особено що се отнася до данъчното облагане, както и пенсионното осигуряване, смята ли комисаря, че Европейският съюз е готов, способен да предприеме подобна стъпка, да създаде един а, съюз на капиталовият пазар с 28 държави е, взети предвид. Благодаря. А сега госпожа Моди. Благодаря. И благодаря на господин комисаря за а, това, че говорихте най-вече за малките и средни предприятия. Няколко забележки. Говорихте за дългосрочните инвестиции в а, различни области. Просто искам да кажа, че ако има някаква защита относно собственичеството, мисля, че то трябва, те трябва да се вземат предвид. Също по EFC, план за инвестиции, Колегите го споменаха вече, но считам, че е много важно да имаме а, различни а, допълнителни финансирания в индустрията за бъдеще. Също относно а, допълването при инвестиционните платформи за малките и средни предприятия. Е, да, трябва да помислим как да направим връзката между капиталовите пазари и малките и средни предприятия. И според мен това ще стане чрез един вид консултиране как да се осъществи връзката. Една друга точка, по която говориха колегите, а именно измерването на кредитният рейтинг на малките и средни предприятия. Как това ще се използва? На този етап има много слабости в а, а, тези финансови критерии, които слагаме. И накрая, а, относно пан европейско инвестиране за в пенсионни фондове, мисля, че трябва да поговорим с социалните партньори в това отношение. Благодаря. А сега комисарят. Имате думата за заключение. Благодаря. Благодаря за всички ваши коментари. Те сами по себе си показват колко е положителен фактът да можем да сътрудничим тук и колко е ползотворна визитата ми тук. Ще се опитам да отговоря на вашите въпроси. Ако някой от вас считете, че не съм го постигнал, моля, обърнете се към мен след дискусията, след официалната дискусия, да го обсъдим. Имаше теми, които се повтаряха тук в дискусията. Едната от тях беше ам, малките и средни предприятия, информацията, която им се дава, информация за, за финансиране, а, как да се изгради система, където инвеститорите да знаят достатъчно за рисковете, а, когато правят една инвестиция. Това беше казано и от е, господин Таяни, така и от други. И мисля, че точката е много важна. Това е една от областите, на която обръщаме внимание в Зелената книга. Е, можем да имаме по-стандартизиран подход е, за, за кредитната информация за малките и средни предприятия и разбира се, а, съм готов да го дискутирам с вас. От друга страна, трябва да видим как можем да изградим един подход, който не налага друг набор изисквания върху малките и средни предприятия. Защото много пъти ми казват хора, ако знаеш, че толкова сложна цялата административна а, процедура, щях да търся друг начин да си намеря финансиране. Така че, мисля, че можем да направим диференциацията между различни типове бизнес и как да дадем няколко опции на а, фирмите, които искат да стигнат до финансиране, просто да могат да изберат най-подходящия за техния тип бизнес а, модел. И много от тук присъстващите колеги казаха, че почти всички малки и средни предприятия ще, тър... ще търсят някакви инвестиции на капиталовите пазари. Някои чрез банките, другите чрез частни инвестиции или чрез други споразумения. Но като цяло, основният принцип, поне според мен, Основният принцип за това как да се постигне, как да се даде информация в един стандартизиран формат, е, информация, която да бъде разбирана за всички инвеститори в Европейския съюз, това е ключовият въпрос. Трябва да помислим как да го решим. И относно банките, пак този въпрос се появи в най-различни форми. Дали банките ще си поемат своите отговорности и също това, че Съюза на капиталовите пазари е част от допълнителната роля на банките и секюритизацията е добър пример – Ако вземем, например, ситуация, при която имаме нужда от рамка за, за секретизацията, е, това е важно и за риска, с който работим, но това е начин по който банките могат да а, имат повече капитал и могат да отпускат повече заем. И смятам, че едно от нещата, на които трябва да се спрем в Зелената книга е да видим дали банките, които, от, а, които връщат компании, които им искат финансиране, а, ще споделят а, информацията с тези, които са готови да финансират. Но като цяло смятам, че Съюза на капиталовите пазари трябва да свърже повече компаниите. От една страна тези, които искат да я финансират, да инвестират и от друга тези, които търсят такова финансиране. Но това е част от културата, това е и нашата амбиция и това е сложността на предизвикателството пред нас – Ами, но как ние, европейците, можем да разгледаме този проблем. Този проблем е свързан с един друг дълбок въпрос, а именно а, културното наследство, именно венчерните капитали. А, тук връзката с парите е много тясна, но също и с поведението. Не можете да правите законодателство и да нанасяте промени за една нощ, за да могат в Мюнхен хората да си променят внезапно поведението, което имат от векове и да а, бъдат силно очаровани от пристигането на американски венчърни дружества. Ако имате препятствия, пречки, трябва да покажете евентуалните методи за разрешаване, предимствата, недостатъците и да видим дали проблемите са свързани с данъци, с неплатежоспособност, с информация или пък национално законодателство, което да спира трансграничната конкурентоспособност. Трябва да имаме много повече данни, събрани и формулирани по специфичен начин. Няма една книга, една универсална рецепта, която мога тук да ви дам. Миналия месец имаше много разговори с различни инвеститори в Европейския съюз, в Съединените щати и се надяваме, че някои от тях ще дойдат тук и ще кажат не, не сте, изтървали сте нещо много видимо и това е еди кое. Не, никой не каза нещо подобно. И за този дълъг период от време, единственото, което ни остава е да работим заедно. И това ще бъде подхода, който ще предприемем. Без значение дали става въпрос за венчурните капитали. Имаше един въпрос, който беше повдигнат и за пенсиите. И една от идеите е, че имаме възможност за развитие на 28 режима, 29, кажи речи, на пенсионни фондове. Но моят личен подход е да не се опитваме да започваме от предложението. Какво би било, би представлявал перфектният пазар – ако започваме от една такава теория. А по-скоро там, да почнем от там как функционира в момента пазара и как можем да го подобрим. Тоест да имаме един практически подход и да видим възможностите за подобрения. И да ги осъществим, а не да кажем, че искаме незабавно пазара да е перфектен и да започнат да се прилагат теоретични предложения. Именно там тръгват недоразуменията. И аз смятам, че трябва да помислим колко далече искаме да стигнем, как ще постигнем разликата този път. Смятам, че вече осъществихме напредък, но че има възможност и политическа възможност за нас да напреднем дори повече защото смятам, надявам се, че след като отмина най-лошото от кризата, мащабът на предизвикателствата за растеж и за заетост ще ни позволи да постигнем едно споразумение в различните държави. Да кажем, да, има много спешни въпроси, които трябва да се решат и съответно всички да работим заедно по този въпрос. Относно устойчивостта и цифровизацията, да, вярно е. Може би наистина трябваше да кажем повече за устойчивостта и за цифровизацията. Наистина съм съгласен, че бизнесът все повече използва. Това е много важна област и бизнесът в тази насока се развива. Имаше един пример при застраховките, че устойчивите инвестиции, зелените инвестиции могат да бъдат насърчавани с различни облигации. И смятам, че бихме могли да видим как наистина тези инвестиции да бъдат насърчавани. Аз също вярвам на нещо ключово, а именно скоростта, с която всички финансови пазари и бизнес модели се променят и а, начина по който трябва да мислим е, че трябва да внимаваме, да сме предпазливи тези нови модели да не би да представляват риск с времето и също да внимаваме аз поне го правя, че ако примерно видите нещо ново, което не сте очаквали, не искате, е да оставите възможност на тази инновация да се развие, не да изхождате от позицията, не това е нещо, което не сме очаквали, това е рисково, не. така че смятам, че това е важно, ако искаме да регламентираме риска, да не спираме потенциала на иновациите в финансовият сектор. И тази връзка ме води към въпроса, който беше направен за финансовите регулации като цяло. И ме попитахте дали относно съществуващи регламенти аз имам някакво становище по административната тежест. Смятам, че това е ключов елемент. Трябва да погледнем какво става до сега, какъв е ефект от мерките, които сме предприели наскоро и да се опитаме да променим нещата. Разбира се, може да има и неочаквани последици, както при неплатежоспособност 2. Предшественика на този пост се опита да направи някои променения относно капиталовите изисквания при ефекта им в малките и средни предприятия и мисля, че това е нещо, което трябва също да се вземе предвид. И като си има предвид какви регламенти сме прокарвали и в средата на кризата, смятам, че това беше един необходим набор от реформи. Но не можем да напредваме с 40 отделни парчета финансови регламенти. Така че е важно да направим крачка назад и да се запитаме правилно ли съставяме равновесието и дали наистина везните са равни между управлението на риска и насърчаването на растежа. И смятам, че повечето от вас тук в залата ще са съгласни, че при насърчаването на ръста това ни е основният аргумент, основният приоритет. И тогава трябва да погледнем регламентите, които се прокарват чрез тази призма. И само тогава ще сме уверени в това, което правим. Относно инвестиционните планове, защита на инвеститорите, и липса на частни инвестиции в ЕФСИ. Смятам. Надявам се, че на капиталовите пазари ще има по-голяма достъпност до, до а, инвестициите, идващи от частният сектор, които могат да осигурят добро, добра инвестиция, добра подкрепа в краткосрочен план, също да се осигури дългосрочно подобрение на обема на инвестициите в европейската економика. Някои от тези въпроси Бих могъл, естествено, да помогна плана с инвестициите, секюритизацията, но, например, при е, Съюза за капиталовите пазари, това е програма и политика в дългосрочен план и ЕФСИ също е по-скоро в краткосрочен план. Но ако можем да насърчим хората вече да започнат да отблокират част от капиталите, Смятам, че самия план ще проработи. И накрая нещо, което беше казано за относно социалните партньори. Напълно съм съгласен. И част от ам, хората, които искат да инвестират и да получат пари после при пенсиите, това са хора, които искат да инвестират в дългосрочен план, в, инвести... в инфраструктура и така нататък. И трябва тези хора да знаят, че инвестициите им са сигурни. Иначе няма въобще да се държат парите в банките. И смятам, че тази идея трябва да бъде разби... развита заедно с социалните партньори. Надявам се, че успях да отговоря и ако имате допълнителни вторични въпроси, моля, разгледайте Зелената книга и ако имате допълнителни предложения, забележки, било то посреди малки предприятия или по други, моля, говорете с мен и аз ще се радвам да продължа диалога. Благодаря. Благодаря много, господин комисар. Изключително ползотворна дискусия проведохме. Тази сутрин вече гласувахме по плана за инвестициите тук в нашата комисия и чувстваме отговорност към изпълнението на плана Юнкер в областта на инвестициите. Така че наистина виждаме една пряка връзка между всички тези програми. Плана Юнкер, а също така и Зелената книга, която ни представихте. Уверявам ви, че нашата комисия ще продължи да работи за подобряване достъпа до капитали, защото това е част от нашата отговорност и ангажимент за улесняване работата на малките и средни предприятия, а също така ще работим и за дългосрочни инвестиционни програми в Европейския съюз. Отново ви благодаря, че откликнахте на нашата покана за първи път в нашата комисия, но съм уверен, че това няма да бъде последното ви посещение. Благодаря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 Uh, Остана ни последната точка за днес, за тази вечер. Да, последната точка. Семейните предприятия в Европа. Комисията имаше задачата да изготви този доклад по собствена инициатива, посветен на тази тема и Искахме и бихме искали да разберем дали има конкретни предизвикателства пред семейните предприятия, които възпрепятстват растежа и разработването на допълнителни инициативи и политики на общо европейско ниво. Това е тема, която е изключително важна за нашата комисия. Докладчика е госпожа Ангелика Ниблер. Ще ви помоля, госпожо докладчик Ангелика, да ни представите този доклад като уводна част в дискусията. Благодаря, господин председател. С радост ще направя това. И така, уважаеми колеги, на първо място бих искала накратко да ви представя проекто доклада за семейните предприятия в Европа. В началото ми се иска да подчертая, че с радост ще изслушам вашите коментари, вашите предложения към доклада, така че той да стане още по-добър. Бих искала да подчертая, че семейните предприятия са изключително важни във всички държави членки в Европейския съюз около 50 до 60% от всички работни места в Европейския съюз зависят от семейните предприятия, съгласно резултатите от нашия доклад. Ако семейните предприятия се справят добре, то тогава има добри економически резултати, сигурни работни места и това допринася за просперитета в Европейския съюз. Това е изключително важно да се подчертаем. На второ място, всички семейни предприятия в различните държави членки имат специфична структура те не се концентрират върху бързата печалба, а по-скоро те се управляват по един устойчив начин и печалбата, която се прави в общи линии, се инвестира отново в същото това семейно предприятие. С това се цели да се гарантира, че семейното начинание преминава от едно поколение към друго. За разлика от големите предприятия, семейните компании са свързани с определени сектори. И когато те се учредят, основат, те запазват дейността си в този сектор и имат голямо значение за местността. Много голяма част от семейните предприятия са активни в областта на корпоративната социална отговорност, а също така и подкрепят и други организации и сдружения в сектора, в който функционират. Семейните предприятия, следователно, допринасят не само за економиката, но и за социалното сближаване в съответните региони. И така, уважаеми колеги, очудващо е, че не сме обръщали необходимото внимание на семейните предприятия в дискусиите в Европейския парламент. Ето защо е наистина важно да изготвим този доклад, за да обърнем необходимото внимание. Какви са, предприя... Какви са премеждията, препятствията пред семейните предприятия. На първо място, все по-глобалния характер, който е необходим. Много семейни предприятия се натъкват на затруднения именно по тази причина, а също така и собствения капитал, който е необходим. Трудно им е да инвестират в други национални пазари в Европейския съюз не разполагат с необходимия опит, как да го направят и това се наблюдава и сред по-големи компании, но най-вече сред семейните предприятия. Консултирах се с представители на семейни предприятия и често ми задават въпроси, свързани с гаранции за износа, как да се справят с тези аспекти, как да се справят с търговските бариери, които стоят пред семейните предприятия. Тези предприятия също така изпитват затруднение и при продължаването на а, дейността. Как да се прехвърли дейността в, към следващото поколение, как да се преодолеят бариерите, как да се създадат необходимите гаранции, така че семейния бизнес наистина да има устойчиво бъдеще. Въпросът за данъчното облагане също стои на дневен ред, защото наистина има високо данъчно бреме а също така и данък наследство в тази връзка. И това са аспекти, които застрашават продължаването на семейния бизнес. Така че това са основните предизвикателства, пред които се изправят семейните предприятия в Европа. Мисля, че трябва да се замислим за това как да осигурим по-голяма политическа подкрепа за тези предприятия. Тези аспекти, които засегнат съвсем накратко, вероятно са ви направили впечатление, в дискусията за подобряване средата за малките и средни предприятия, защото голяма част от малките и средни предприятия са семейни предприятия. Какво можем да направим на европейско ниво, за да подкрепим семейните предприятия? Това, което ме впечатли е, че няма никакви конкретни данни в тази област. Така че е много трудно да се направи съпоставка между секторите в между отделните държави членки. Ето защо трябва трябва да насърчим събирането на данни, за да може да се направи съпоставка между, между тези данни в различните държави членки и на тази база да се изготвят необходимите препоръки. В доклада очертаваме препятствията и предизвикателствата пред семейните предприятия. Това, което не е подробно разписано в доклада, са законодателните мерки. Това не е целта на доклада. Целта на документа е да се разгледа положението на семейните предприятия, да се очертаят препоръките, които могат да се отправят на общо европейско ниво. Мисля, че комисията трябва да направи оценка на риска, която да бъде насочена конкретно към семейните предприятия а също така и да се разгледа определението за малки и средни предприятия и дали това определение не трябва да се актуализира, защото някои семейни предприятия не попадат в класическата дефиниция за малки и средни предприятия и в резултат на това не, са, не могат да кандидатстват за финансиране, което се отделя и се определя за малки и средни предприятия. Ето защо се питам дали не е удачно да изготвим една обща, единна дефиниция за семейните предприятия в Европа и да се замислим за въздействието на това. Има работна група, която беше учредена от комисията през 2008 и 2009 година за изготвяне на препоръки, но нямаше резултати. Ето защо според мен можем да се обърнем към комисията с апел да изготви оценка на риска. като част от проучванията във връзка с оценка на риска, трябва да предвиждат възможността да се провери кои предприятия попадат в категорията семейни предприятия. Това са предложения, които можем да отправим към комисията, а също така да отправи молба към комисията да се изготви пътна карта с мерките, които се предприемат на общо европейско ниво, за да се подсили ролята на семейните предприятия в обществото. Уважаеми колеги, мисля, че това е много важен доклад. Ще приветствам вашите предложения и коментари, а също така с удоволствие ще разгледам възможността и за изменения. Председателя, благодаря. От името на социалистите и демократите госпожа Кайли има думата. Thank you very much. Благодаря. Уважаеми колеги, като начало бих искала да благодаря на Ангелика Ниблер за приноса и в този изключително важен въпрос, който засяга хиляди семейни предприятия в цяла Европа. Проблемите са горе-долу едни и същи в държавите членки. Семейните предприятия са гръбнака на европейската економика и предоставят препитанието на милиони. Мястото на семейните предприятия в економическата система в Европейския съюз е важно не само от гледна точка на економическите, но и на социалните аспекти. Като цяло сме съгласни с подхода, който се следва в този доклад и подкрепяме гледната точка на докладчика. Но може би като докладчик в сянка и от името на групата на социалистите и демократите ще ми позволите да очертая някои аспекти, които могат да бъдат бъдат добавени към отлично свършената работа на докладчика. На първо място за нас е важно да се изиска една обща, ясна, прозрачна и обвързваща дефиниция за семейния семейните предприятия. Също така трябва да се отчете размера на семейното предприятие, големината, защото това може да бъде малкото магазинче в квартала, но може да бъде и е, един супермаркет като лида от цяла верига. Така че наистина е важно да се изясни какво означава това понятие, за да се определи политиката. На второ място, важно е да се дискутира анализират възможностите за финансиране на семейните предприятия, най-вече в контекста след кризата, защото не навсякъде лостовете функционират ефективно, така че е важно да се осигури достъп на предприятията, най-вече семейните предприятия, към финансови средства. Така че от тази гледна точка най-вече за по-малките предприятия, ще бъде важно да има различни възможности и а, средства за достъп до финансиране, създаване на семейни предприятия, които да имат достъп до схеми за частно финансиране. На трето място не трябва да се разделя дискусията за устойчивостта на семейните предприятия и неблагоприятната економическа среда и политиката на данъчно облагане. Трябва да се адаптира системата на данъчно облагане в Европейския съюз с оглед по-добрите резултати на семейните предприятия. Не бива да се пренебрегва и въпроса за данък наследство, което не би следвало да бъде препятствие да се прехвърля семейната дейност от едно поколение към следващото поколение. Освен това, не можем да пренебрегнем факта, че в Европейския съюз се правят редица промени в економическото управление и семейните предприятия трябва да бъдат част от тази трансформация. Един от най-удачните начини да се направи това е да се предвидят разпоредби за семейните предприятия в европейския семестър, ако това е възможно. Освен това, семейните предприятия трябва да бъдат пример за една удачно функционираща система за социалната държава. Трябва да се осигурят гаранции за Председателя, моля да се ориентирате към приключ... приключване и да направите някои обобщения. Да, приключвам. В бъдеще ще обсъждаме тази тема допълнително, но по отношение на управлението трябва да се установи връзката между заинтересованите страни и семейните предприятия. И накрая по отношение на обучението трябва да има пряка връзка с непрекъснатото развитие на човешкия капитал и смятам, че семейните предприятия могат да изиграят много важна роля. Това бяха основните ми бележки и накрая поздравявам отново докладчика за отлично свършената работа. Господин Видал от името на Алде, заповядайте. Да, благодаря, добър ден. Като начало бих искал да поздравя докладчика за отлично свършената работа. Както посочва в доклада, наистина 5 години изминаха от създаването на експертната група към комисията за анализиране на обстановката, свързана с семейните предприятия, без да се откликне на потребностите на семейните предприятия. Така че наистина отново е назрял момента да обърнем внимание на тази тема – семейните предприятия. Защо защото семейните предприятия съставляват 60% от предприятията в Европа и осигуряват около 40-50% от работните места. Така че трябва да отбележим, че те са изправени пред редица препятствия, бюрокрация, затруднен достъп до кредитиране заради кризата и трябва да имат възможност да се възползват от инициативите в Европейския съюз. Те са изправени пред редица проблеми, които са пряко свързани именно с семейния характер на предприятията. С удовлетворение отбелязвам, че докладчика отбелязва основните предизвикателства, свързани с семейния бизнес и семейните предприятия и ролята на различните аспекти, като данъчното облагане, данък наследство и така нататък. Друг основен въпрос е свързан с обучението и наистина е трудно новите технологии да станат неразривна част от семейните предприятия. На следващо място проблемите свързани с капитал и много често хора, които управляват предприятията не са квалифицирани да извършват подобна дейност. Освен това, факта, че предприятието се идентифицира с понятието за голямо семейство и в резултат на това не се спазват нормативните изисквания. Също така има затруднения пред тези предприятия да наемат квалифициран персонал. Така че тук си мисля, че трябва да се засегне и необходимостта за предприемачеството в работната ръка на тези предприятия. Най-вече имайки предвид специфичните характеристики на семейните предприятия. Наистина трябва да се изгради един положителен имидж на предприемачеството във връзка с семейните предприятия. Трябва да има все пак някаква информация в тази връзка. Освен това, си мисля, че трябва да има една обща дефиниция за семейните предприятия. Дефиниция, която да въжи в цяла Европа. Да има необходимата класификация и да се събират необходимата информация в тази връзка. Мисля, че различните видове структури на национално ниво трябва да си сътрудничат повече и Европейския съюз трябва да насърчава обмена на добри практики. Благодаря. И госпожа Саколав от името на ГУЕ има думата сега. Благодаря, господин председател. На първо място, позволете ми да отправя благодарности към госпожа Ниблер като докладчик. Благодаря за тази задълбочена работа, а също така и за добрия дух на сътрудничество. Както вече се спомена, семейните предприятия представляват гръбнака на европейската економика това въжи в пълна сила и за Южна Европа, но в някои страни те съставляват 90% от бизнеса. Така че смятам, че тази тема е напълно актуална. Също така съществува и необходимост националните и общоевропейски политики да се насочат към този сектор. Необходими са политики и инициативи, за да се справим с препятствията, предизвикателствата и проблемите на семейните предприятия конкретните специфични характеристики и потребности на семейните предприятия не са анализирани по същество. Политиките на национално и европейско ниво във връзка с малките и средни предприятия са неефективни по отношение справянето с кризата. Една задължаваща дефиниция за семейните предприятия в Европа е необходима. Това ще ще означава, че ще можем да събираме необходимите данни, тъй като в момента няма проучвания, които да са насочени към естеството и характеристиките на семейните предприятия. Това означава, че и различни асоциации, издружения, които представляват техните права, няма достъп до помощ и мерки, които да насърчават дейността на семейните предприятия. Създаването на работни групи и приемането на харта, а също така и по-благоприятни мерки, според мен са предложения, които вървят в правилната посока. Те изискват, разбира се, време и анализ, с които не разполагаме. Също така трябва да има и инструменти за финансиране, като Хоризонт 2020 и Козме. Мисля, че Европейската комисия трябва да се фокусира върху проблемите, свързани с семейните предприятия. Това означава, че ресурсите по тези програми не би следвало да бъдат намалявани, урязвани в плана Юнкер и различните проекти, които според мен звучат малко абстрактно. Също така трябва да разгледаме какво се прави и в отделните държави членки. Европейската комисия трябва да координира и насочва дейностите в тази област а, за в полза на семейните предприятия, най-вече в силно засегнатите от кризата държави членки. И последният ми коментар е, че с радост бих участвал в общата работа по този доклад, така че да подобрим доклада. Благодаря на госпожа Ниблер за отлично свършената работа. И сега от името на а, демократите. Да, благодаря господин председател. Аз също се присъединявам към поздравленията и благодарностите към докладчика госпожа Ниблер. Най-вече защото според мен е много важно да се насърчи дебат посветен на семейните предприятия, дискусия, която е важна с, отгледна точка на економиката. В Италия семейните предприятия съставляват 25% от предприятията и осигуряват 75% от работните места. Опасявам се, че ще повторя казаното вече, но най-важните аспекти във връзка с семейните предприятия са свързани с кредитирането, отпускането на финансови средства за семейните предприятия. Те са силно зависими от банките, но нямат и допълнителни възможности за альтернативно финансиране. Защото семейните предприятия и техните характеристики предполагат една невъзможност и нежелание от друг тип инвеститори да участват в тяхната дейност. Разбира се, стои въпроса за цената на тези кредити. Така че отново повтарям, че е изключително важно да се разгледат всички правила по Базел, и въпроса свързан с рисковия капитал. Стои, разбира се, въпроса и за данъчното облагане – защото е много по-трудно за семейните предприятия в сравнение с по-големите компании. Знам, че в Европейския съюз не съществуват правомощия в този сектор, но мисля, че трябва да обърнем по-сериозно внимание, защото не бихме искали да убием една толкова важна част от нашата економика. Това са компаниите, които имат най-големи затруднения за достъп до кредитиране. Това въжи и за средствата по Козме и Хоризонт 2020. За тях е трудно да имат достъп и до структурните фондове, защото голяма част от тези фондове и тези средства попадат в джоба на консултантите, а не на самите предприятия. Ето защо си мисля, че трябва да направим нещо изключително напълно ново или пък да променим настоящата ситуация. Също така трябва да разгледаме въпроса за консултирането, цифровизацията, обучението и как тези аспекти могат да допринесат. Също така трябва да разгледаме и международните аспекти, защото е много трудно за тези предприятия да има достъп на международните пазари? Как можем да помогнем на тези предприятия да излязат на международната сцена, а също така и да имат възможност да търгуват онлайн? Тук говоря за инструменти като веб маркетинг, така че да получат допълнителни възможности. Благодаря. Председателя. А сега ще чуем и другите е, желащи да се изкажат. Госпожа Дабовска. Да, благодаря господин председател. Я, ja sa len pripájam k poďakovaniu Angelika за vynikajúci. Благодаря. Аз също бих искала да благодаря на госпожа Ниблер за този отлично изготвен текст. Аз се занимавах редица години с тази тема и си мисля, че на ниво Европейски съюз трябва да имаме универсална дефиниция за семейните предприятия. Освен това трябва да има и ясни правила, кои са тези семейни предприятия и как работят те. Ето защо предложихме изготвянето на този доклад по собствена инициатива. Както отбелязва и докладчика, и аз искам да кажа, че наистина економическата стабилност трябва да се подсили с оглед ролята на семейните предприятия, а също така и повишаване на социалните стандарти. Защото семейните предприятия заслужават нашето внимание. В националните парламенти се обсъжда темата и в Малта също има дискусия през последните 18 месеца. Такава дискусия се провежда и в Словакия и тази тема се разглежда и в тези страни. ако искаме да упростим единния пазар, е необходимо да установим какъв е отпечатъка на семейните предприятия и това да бъде отразено в законодателните актове. Защото семейните предприятия се управляват на различни равнища. Те са свързани с социалните аспекти и е, целостта на семейните предприятия допринася за сближаването в общността. Ето защо те трябва да се разглеждат наистина като правни субекти и това е залегнало и в хартата на основните права. Стои, разбира се, въпроса и с капитала, управлението на персонала, човешките ресурси и така нататък. Напълно подкрепям текста, изготвен от Ангелика. То е отличен доклад, като основа за продължаване на дискусията за ролята на семейните предприятия в Европа. Приветствам това изслушването, което ще се проведе, което ще организираме в комисията ни следващата седмица и активно ще участвам в дискусията. Гърмес пирмininkė, manau, kad šiandieną labai daug buvo įsakyta teigiamų му mūsų с Ангеликос. Благодаря, господин председател. Днес много говорихме за семейните предприятия. Аз мисля, че следва да приветстваме инициативата на госпожа Ниблер. Европейската комисия вече се занимава с този въпрос, впрочем, още през 90-те години. И а, е правила опити да даде легално определение на семейно предприятие, но до сега няма приложение такова едно определение. Следва да помним, че в контекста на малките и средните предприятия, семейните предприятия имат своята специфика, тъй като е, правоприемството е семейно от поколение на поколение, фактически функционира по-различен, по по-различен начин от е, едно обичайно малко или средно предприятие. И следва Европейската комисия да е, направи ново проучване, да предложи един определение на понятието, е, за да може да се приемат и специфични мерки за финансирането на тези предприятия. И подкрепям, прочен казаното от колегите, и очаквам да бъда доста активен в по-нататъчната работа по доклада, тъй като тук става въпрос за повече от 50% от общата заетост в Европа. И колегата Таяни. Благодаря, господин председател. Да, е, подкрепям доклада Ниблер, но бих искал да кажа някои неща за интернационализацията и намирането на, на специфична формула за семейните предприятия. Вероятно бихме могли да разчитаме на консултационните служби, които поддържат повечето консулски или дипломатически представителства в чужбина, това число и външната служба на Съюза, е, например делегацията на, на, на Европейския съюз в Пекин, която работи много активно. И а, комисията и съветът биха могли да направят така, че на семейните предприятия да се гледа с не по-малко внимание, отколкото на всички останали от тези служби. Освен това, по че бихме могли да направим по така наречените снопове или, или кластери. По Хоризонт 2020 има финансиране за такива групи е, предприятия. Е, знаете, обединяващи научно, научни институти, учебни заведения, малки и средни предприятия, защо не и семейни предприятия. И разбира се, фондът Косме би могъл да се включи вече към международния аспект. Както каза госпожа Ниблер, семейните предприятия не винаги биват класирани като такива. Госпожа Заборска е, засегна въпроса за правосубектността на тези предприятия. Аз съм разпространил тук едно решение на вниманието на всички държави членки, че, смисъл, че В смисъл, че е, лицата на самостоятелна заетост, упражняващи регулирана професия, също биха могли да участват в е, търгове за възлагане на обществени поръчки. Защо не? Следователно, е, на семейните предприятия да се гледат по подобен начин. Аз бих могъл, могъл да споделя с госпожа е, Ниблер е, своя опит от е, е, работа си на времето като член на Европейската комисия. Ние просто бихме могли да заимстваме <clears throat> това, което имахме тогава. Тоест, въпроса за, за е, юридическата личност не би трябвало да е пречка пред участието в обществени поръчки. Що се отнася до Базел 2, Базел 3, до до, знаете там, до, до 1,50 милиона евро се отделят за малките и средни предприятия, бихме могли е, да включим коефициент <clears throat> за малки и средни предприятия, съответно съобразявайки се с базалските правила, бихме могли да занижим по този начин на задължителното провизиране. Така, нека сега да чуем представителя на Европейската комисия, господин Николов, генерална дирекция Растеж. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо Ниблер, за е, изчерпателния ясен доклад. Бих искал да потвърдя пред вас е, ангажимента на Европейската комисия подкрепа на семейните предприятия. Бих искал също така да отбележа, че семейните предприятия последователно отбелязват по-ниска е, норма на неизправност на кредитополучателите от другите предприятия. И не, не е изненадващо, че 40% е, е, от респондентите е, в Евробарометър 2012 година споделят, че биха желали да работят за семейно предприятие, като най-често привежданата причина за това е първо по-добрите условия на труд и на второ място по-висока степен на привързаност на едно местно предприятие – към местната общност, което прочим, се споменава доклада, за което ние благодарим. По-нататък се говори за сигурност на заетостта, повече възможности за лично развитие и израстване. И бих искал, значи, още веднъж да наблегна на спецификата на семейните предприятия и на специфичните предизвикателства, пред които те са изправени, именно данъчното, режима на данъчно облагане и а, на правоприемане. В края на 2011 година комисията излезе с всеобхватен пакет от за, за, за уредба на е, трансграничното наследяване с оглед избягването на двойното данъчно облагане и дискриминацията. И от друга страна, както знаете, данъчното облагане е прерогатива на държавите членки, комисията не може пряко да се намесва. Обаче, едно от нещата, които можем да направим е да е, разпространяваме информация за най-добрите практически решения Бихме могли да приведем е, Унгария като пример, е, където е премахнат е, данъкът наследство. Малта по-настоящем работи по специално законодателство за, малките, за семейните предприятия. А що се отнася до професионализацията, иноваторството, ние ценим предложенията, които се правят за повече повишаване квалификацията на ръководните кадри на тези предприятия, което може пък да се свърже с текущите инициативи, например Еразъм за млади предприемачи. Е, в заключение бих искал да потвърдя е, пред вас от името на Европейската комисия, че е, комисията отдава е, голямо значение на семейните предприятия в Европейския съюз и с интерес очаква вашето становище, така че е, да видим как в контекста на действащото европейско законодателство бихме могли най-ефикасно да преодолеем предизвикателствата, пред които са изправени днес семейните предприятия. вземе за сведение е, е, всички ваши предложения и високо ги ценим. И още веднъж е, сърдечно ви благодаря, госпожо Ниблер, за инициативата. И нашата докладчица накрая за заключително изказване. Благодаря, господин председател. Гледам как се движат стрелките на часовника. Какво ми остава да, да благодаря на колегите за конструктивния принос. Всичко си отбелязах. Е, е, очаквам с интерес измененията и допълненията, които разбира се, без съмнение ще обогатят доклада. И съм готова да разисквам, да, да разговарям с всеки, който проявява интерес. Е, уверявам ви, че за мен това ще бъде не само полезно, а и приятно. Изменени допълнения до 24 април на обед. А по вашия график, господин председател, мисля, гласуването е насрочено за 28 май, така че да можем да внесем доклада през месец юни, да, да го внесем в пленарната зала. Има две комисии, които участват. Комисията за жените и други, т.е. наред с нашата за жените и за заетостта. Те ще имат свои становища по доклада. Така че високо ценя широката подкрепа. Добре е да отправим своя парламент, парлам, своето парламентарно послание в подкрепа на семейните предприятия като е, стойностни участници в живота на местните общности. Благодаря. Благодаря. Позволете ми да се присъединя към всички сърдечни поздрави, е, отправени към вас, госпожа Нивлер. Е, единни сме, е, без съмнение, в своята оценка. Благодаря ви, че е, е, свършихте моята работа, като обявихте е, сроковете за изменени и допълнения. Следваща точка разни няма. Следващото ни заседание е насрочено за 20 април, т.е. след 6 дена. Изслушване ще имаме в 15 часа, т.е. от 15 до 18.30. И следващото, т.е. последващото е, целодневно е, заседание на 6 и на 7 май. Два дена през май, 6 и 7. Благодаря ви, колеги, за присъствието и активното участие до следващия път.